Allora diamo inizio. Sono particolarmente lieto di avere... Така трябва да почнем. Особено се радвам днес да поздравя между нас Испанската министър по въпросите на околната среда, селско-стопанската и морската околна среда на Испания, госпожа Елена Испиноза, действащ председател на съвета. Искаме да ни представи Испанското председателство в областта на селското стопанство. Това е първото председателство след влизането в сила на Лисабонския договор. С нормалната процедура парламента и съвета ще носят равна отговорност в законодателната процедура. За това трябва трябва да засилиме сътрудничеството между съвета и парламента, за да може да се справим с настоящите предизвикателства. Драга Елена, предлагам в бъдеще винаги да има в нашата комисия представител на съвета на нашите заседания. Искаме нашата комисия да може да участва в заседанията на Министерския съвет. Условията за това, разбира се, трябва да ги зададем. Очакваме много от Испанското председателство, очакваме много от твоето председателство, от ролята, която ти ще играеш в съвета със сигурност. Днес с теб заедно ще обсъдим а, общата политика след до 2020 година, особено за конкурентоспособността на селското стъпанство, и на хранително-вкусовата промишленост в Европа. Но става дума също и за ролята на жените в селските райони. Поздравявам представителите на комисията и дам думата на Елена Еспиноза. Тя ще ни разясни програмата. Още веднъж, за това, че си дошла, давам ти думата. Заповядай, Елена. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, депутати на Европарламента, днес съм дошла тук, за да ви запозная с работната програма в областта на селското стопанство. Работната програма на Испанското председателство, за нея ще става дума. От половин година преди половин година беше казано, че има важни институционални промени, особено такива, които ще играят по-голяма роля, роля в парламента при вземането на решения. В селското стопанство и в други сфери това е процедурата за съвместно вземане на решение. Това председателство и Хосе Родригес вече спомена, че в пленарна зала ще искаме да работиме с вас ръка в ръка. Няма съмнение, че решенията, които ще бъдат взети, ще бъдат по демократичен път легитимни легитимно взети и ще се приближим по този начин към гражданите на Европа. А сега искам да говоря за нашите приоритети в областта на селското стопанство и колкото се може по-кратка ще бъда, за да можем заедно да осъществим обмен на мнения. За моето председателство селското стопанство и храните са стратегически сфери в Европа. Става дума за това европейското население да бъде снабдено с висококачествени и достатъчно храни. Става дума за създаване на работни места, повишаване на заетостта, в едно устойчиво развитие и устойчиво стопанство. Едновременно с това борбата с измененията на климата. Тук селското стопанство също може да окаже своя принос имаме различни приоритети. Първо става дума за бъдещето на общата аграрна политика след 2013 година, повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост, както и засилване на ролята на жените в селските райони. Бъдещето на общата аграрна политика след 2013 година е важен приоритет на Испанското председателство. Европа трябва да консолидира едно ориентирано към пазара производство, което да е устойчиво и това е абсолютно нужна общата гранна политика. Европейският съюз след, следва целите на договора. До сега функционираха добре нещата. Освен това, Е, общата аграрна политика не бива да се отменя, тъй като тя е стабилизатор на селското стопанство и естествено трябва да разполага с бюджетно, достатъчно бюджетни средства, за да бъде възможно да се адаптира към новите изисквания, които поставя стопанството към селското стопанство, е, обществото към селското стопанство. Относно бъдещето на общата аграрна политика, нищо ново няма в това различни теми бяха вече обсъдени. Испанското председателство ще концентрира своята работа върху управлението на пазара, справенето с кризи. Тези инструменти са неотменима политика от общата грана политика. Вторият приоритет на нашата програма са насърчаването на конкретно способността на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост. Искаме да засилим инвестициите в областта на развитието и разработките, диверсификацията на продуктите и да отворим нови международни пазари за нашата индустрия засилване на пласмента на нашите продукти в трети държави, взаимност по, в областта на защита на животните, качество с други държави и Европейския съюз тук ще играе централна роля. Една друга цел на нашето председателство състои в това е, да се подобри функционирането на хранителната верига. Става дума за това силата за преговори на различните те е звена от тази верига да бъде засилена. Основа за това е съобщението на Комисията за подобряване на функционирането на хранителната верига в Европа. Това е един сектор, аграрния хранителен сектор, който дава 2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. 13,5% от работните места са в обработващата индустрия на Европа. Около 310 000 фирми действат в тази сфера. Някои имат световно, са от световно значение и показват, че могат устойчиво да се справят с кризата, по-устойчиво спрямо други сектори. Когато кризата е преодоляна, в която сега се намираме, тези е, а, предприятия трябва да станат конкурентоспособни, за да осигурят благосъстояние в Европа, но и да са в състояние да прекрачат границите на Европейския съюз, за да снабдяват с храни трети страни. Важният елемент е ролята на жената в селските райони. Селските райони в Европа се характеризират с основно мъжко население, труден достъп до нови технологии, малко участие на жените в процесите на вземане на решение. Испанското председателство счита европейската политика за равнопоставеност за необходима, за да се съживат селските райони. Без участието на жените това обаче не е възможно. И накрая искам няколко още задачи Жълто, жълто. Е, това са няколко е, важни точки, на които се спрях. Например, преговорите с ТО да продължат продължаване на процеса на договаряне на европейското, в европейското законодателство в, също и продължаване на подобряване на сектора в млекопроизводството. Става дума за разпореди за защита на животните и хуманно отношение. Трябва колкото може по-бързо да приключиме с тези а, инициативи и да довършим стъпките направени от шведското председателство. По време на шведското председателство ние си сътрудничихме много тясно. Има редица предизвикателства, пред които сега стоим и се надявам, че ще бъдем в добро сътрудничество с Европейския парламент в една приятна атмосфера. Това ще бъде най-добрият начин да отговорим на очакванията, които фермерите имат към нас. Искам да ви предложа моето сътрудничество като председателка и естествено за целият ми екип въжи това. Ние трябва и сме длъжни заедно да работим, за да засилим Европа за, за едно по-свободни, по-свободни граждани на Европа и едновременно с това ще постигнем много цели в селското стопанство, както аз казах и в самото начало. Благодаря ви. Благодаря. Елена Еспиноза. Благодаря за твоето изложение за една бъдеща обща аграрна политика. Това са теми, които още по времето на изслушването на новият комисар изслушахме. Конкурентно способност и взаимност. Трябва да върват ръка за ръка. Естествено, разпоредбите за защита на животните и хуманно отношение към тях трябва да ги наложиме в областта на околната среда. Говорихме също за промяна на климата, селското стопанство и влиянието върху промените в климата и обратното, т.е. взаимността е също много важна тема, която е свързана с конкурентоспособността. Благодаря ти за този доклад. А сега откривам обсъжданията. Госпожа Екли, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател Елена Гарсия. Благодаря, госпожа министр, за това, че дойдохте и ни говорихте за испанските приоритети днес. Има една такава ситуация в селско-стопанския сектор, която ни предоставя много предизвикателства, но същевременно и много възможности. Отрасълът пострада много. Напоследък срещнахме се с кандидат комисаря, чухме новите визии за селско-стопанската политика както и становището на госпожа Фишер Бол. Искам да ви питам за две неща. Първо, за споразуменията между Европейския съюз и трети страни, по-специално споразумението Европейски съюз Марокко от преди няколко седмици. Макар, че се правят опити да се а, постигнат много отстъпки, включително по отношение на Марокко, очакванията в Европейския съюз са много по-високи, отколкото очакванията в третите страни. Ние а, застрашаваме ли позицията на производителите и каква ще бъде позицията на парламента? Ще се пазим ли позиция? против това споразумение. Имаме две възможности в съвета. Може да се възползваме от това председателство, за да се измени спогодбата и на второ място може да се намерят да се търсят мерки, които да накарат третите страни да зачитат заложеното в споразуменията. Имаме обаче много случаи, в които трети страни не зачитат насоките в споразуменията. И накрая искам да кажа две думи за бъдещето на общата селско-стопанска политика. Министерството публикува документ, ние приветстваме вашата позиция, така както тя е очертана в документа. Вие обаче не изключвате съфинансирането след 2013 година. Каква е точно позицията по общата селско-стопанска политика? Чуваме а, чуваме слухове, че правителството на Саркози е против тази идея. И накрая има възможност за формиране на горска политика на Европейския съюз. Това наистина ли е възможно? Тази сутрин говорихме по екологични въпроси. Ние често говорим много, а след това нямаме необходимото финансиране, за да може да се въведат тези политики. Вашия документ за бъдещето на общата селско, на Европ... общата селско-стопанска политика не повдига въпроса за приходите гарантираните доходи, гарантираните цени са нещо срещу което трябва да се опълчим. Штатите имат такива гарантирани цени. А какво ще направим ние по гарантираните е, цени в новата обща селско-стопанска политика, е, госпожа Сантос? Благодаря. Искам да започна, като приветствам министъра и като ви пожелая всичко най-добро за вашето председателство от мое име, от името на нашата група. Трябва да кажа, че имаме много високи очаквания от вас. Първо, не се случва толкова често ние да а, приветстваме сред нас лице, което е едновременно министър на околната среда и на а, земеделието. Мисля, че испанското председателство е направило една много умна стъпка, предлагайки връзката между земеделие, между селско стопанство и екология. Ние искаме силна обща селско-стопанска политика в Европа. Хранителният отрасъл е от ключово значение. Тази сутрин чухме за връзките между селското стопанство и климатичните промени. Това беше в доклада на колегата Стефан Лефолт. Това, което извлякохме като заключение от днешното изслушване е, че трябва да засилим връзката между ОСП и климатичните промени. Това беше очертано в дебата. Важно е също така да се обърне внимание и на работната заетост. Има един въпрос. Изправени сме пред едно значително предизвикателство, особено през, последни, през следващите година-две. Двата основни въпроса ще бъдат бюджета от една страна, за който сега в момента няма да говоря. Госпожо министр, вие казахте, че общата селско-стопанска политика трябва да има достатъчен бюджет, но на второ място ние трябва да решим какъв модел искаме за селското стопанство. Един противоречив въпрос е свързан с това какви ще бъдат критериите за пряката помощ. Трябва да се реши този въпрос, защото той трябва да бъде изцяло разделен от производството до 2013 година. Какви според вас трябва да бъдат критериите за една по-балансирана политика, обща селско-стопанска политика? А сега Джордж Лайен. Благодаря. Позволете ми аз да благодаря на министъра и да приветствам бележките, които тя направи и ангажираността и с една силна обща селско-стопанска политика, с устойчиво селско стопанство. Искам да кажа нещо по един от основните въпроси, е, които ще бъдат е, приоритет на председателството а, във връзка с непостоянността на пазара, особено на млечния пазар – особено във връзка с цените. Бихте ли коментирали дали смятате, че е, има някои полуки, които могат да се извлекат от криз, млечната криза и какви мерки трябва да се предприемат, за да се избегне друга подобна криза, за да може комисията да реагира по-ефективно и по-бързо на някои критики които бяха изречени преди малко. И има ли други възможности, с които може да се реши кризата в млечния сектор и други кризи, които определят ценообразуването в селското стопанство? Благодаря, Джордж Мартин Хослинг. Госпожо министър, от името на нашата политическа група ви поздравявам с добре дошла между нас. Ние разчитаме на добро сътрудничество с вас след първото изслушване. Сме сигурни, че вие поставяте правилните приоритети. Това, което желаем естествено, тъй като, е, тъй като ние с комисия имаме друга работа, е, по-тясно сътрудничество, ние трябва да бъдем включени в веригата вземане на решение изцяло Ние искаме по-добре обмена на информация с вас в бъдеще. По много важни въпроси беше говорено. Аз ви подкрепям по, по една от темите. Вие обърнахте внимание колко е важна ролята на селското стопанство и изхранването за работните места това бе, на това беше обръщано малко внимание през последните години, но точно по време на економическата криза трябва да се постави приоритет върху това. Не бива да се рационализират работни места, да се намаляват, тъй като селските райони могат да осигурят много работни места. Ние сме на едно мнение с вас. Засилването на ролята на жените също е важен, важна тема. ролята на жената със сигурност до сега не е била достатъчно добре разглеждана. Нас ни интересува като политическа група, тъй като през политич... последната година се занимавахме интензивно с а, кризата в млекопроизводството, дали нови идеи ще внесете темата регулация на пазара след 2013 година тема ли е за вас или не? Виждате ли е възможност да се дискутира под нея? Важна е точка за нас, по която не е говорено, беше, че ние се намираме в годината на биодиверсия. До сега поставените цели не сме ги постигнали, а селското стопанство има голяма роля. Как в бъдеще ще включите тази тема в работата? Друга тема – може би по-конкретно може да кажете за равновесието на пазара, което трябва да бъде възстановено. Особеното значение на селското стопанство трябва да се засили. Имате ли конкретна представа как това ще стане? Ние като политическа група в е, е, участваме в първия доклад. Това е много важна тема. Балансирането на пазара – и затова ни интересува какви са вашите предложения по тази тема. Последната тема 100. Доколко сте съгласни с представата на новият комисар за това, че европейската политика вече е доста напред? Благодаря, Мартин. Изслушвайки групата, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла в нашата комисия. Благодаря за представенето на вашите приоритети в съвета. Вие представихте по подобен начин а, приоритетите, всичко, което съм прочела до сега и чула от вас, всичко това, което бъдещия комисар в селското стопанство е казал, ще е, ме води до мисълта, че вие може да сте добър екип и когато сте заедно, ще бъдете силни. Това е моето впечатление. Аз ви моля също така за сътрудничество. Преди всичко искам да се спра на темата жените в селските райони. Много се радвам, че тази тема е един от вашите приоритети. Но смятам, че на този фон не трябва да е, имаме предвид само жените, които участват в селските предприятия, но е, въобще жените в селските райони. Как да дадем възможност на жените извън селското стопанство в други е, да имат възможности за работни места и в други сфери. Една съвсем конкретна тема. Аз отговарям за директивата за опитите с животните. Вие споменахте за нея. Това е една от вашите важни теми ние постигнахме единство с почти всички политически групи, с шведското председателство. Искам да ви попитам как е, гледате на това единно мнение и как можем да напреднем, за да приключим с тази тема скоро. Благодаря ви. Благодаря, Елизабет. Госпожа Гарсиера. Благодаря, господин председателю. Госпожо министър, Искам и аз да повторя думите на благодарност. Благодаря ви за това, че представихте приоритетите пред а, нашия парламент. Ние обсъждахме бъдещето на общата селско-стопанска политика и а, тези обсъждания са от доста време. Мисля, че всички имаме общ интерес парламентът, съгласно Лисабонския договор, а, да възприеме водеща роля – да стане активен участник в приемането на актовете. Смятам, че трябва да направим ролята си по-солидна, също така, когато се дойде до координация между институциите. В своето изявление вие споменахте, че селското стопанство е стратегически отрасъл. Много важно е да подчертаем, това, да изведем на преден план стратегическия характер на земеделието. Земеделието има възлово значение за справянето с всички предизвикателства, които имаме сега в Европа и в света. Продоволствената сигурност, промените в климата. Има и още един много важен въпрос, който не бива да забравяме. Работата в земеделието и нейното значение за населението в селските райони. Напоследък, и то доста години, забелязваме така един отлив на населението от селата. Би трябвало да създадем условия, които позволяват на хората да продължат да се трудят в селската среда. Имам въпрос във връзка с приоритетите, които очертахте. Как ще се отнесете към реформата на общата селско-стопанска политика и какво бихте предложили за тази реформа за периода 2014-2020 година? В момента се осъществяват дебати по въпроса. В Европейския парламент ние организираме консултации във формата на изслушвания. И също така, какви мерки трябва да бъдат предприяти, за да стимулираме конкурентоспособността в селско-стопанския сектор? И на последно място искам да се спра на ролята на жените в живота на селските общности. Мисля, че това е важен приоритет. И се радвам, че той фигурира сред мерките, обмислени от Испанското председателство. Жените винаги са работили в земеделието, но често тази работа е невидима и не се забелязва. Въпросът наистина е фундаментален. Благодаря. Госпожо Гарсия Перес, сега господин Николеско, заместник председател. Благодаря, господин председател, Благодаря, госпожо министър, за това, че сте с нас днес. Желая ви успех. Точно както вече изказалите се колеги, Искам да помоля министъра е, да ни разкаже повече за инициативата е, за повишаване на ролята на жените в селските райони. Е, значи около 40% в моята страна от населението живеят в селски райони. Половината от тях са жени. Във връзка с повишаването на възрастта на селското население, искам да попитам дали испанската министърка планира по време на испанското председателство да бъдат лансирани инициативи за привличане на млади хора в селото. Благодаря, господин Мартинес. Благодаря, господин председателю. Истината е, че приоритетите, които вие изложихте, разбира се, заслужават а, сериозна подкрепа. И те съответстват с политиката в нашата страна. В, в нашата собствена страна ние дори се отъждествяваме с тази политика. Имам няколко а, коментара. А, първият от тях е свързан с казаното от колегата Гарсия Перес. Мисля, че ние Напълно сме съгласни с казаното във вашето встъпително слово. Неприемливо е да намаляваме бюджета и финансирането за общата селскостопанска политика. Как обаче да съчетаем финансирането на тази политика с ангажимента, който сме поели? за прехвърляне на други политики на ниво общностна компетентност. Не бихме искали а, общата селско-стопанска политика да бъде единствената обща политика на Европейския съюз. Искаме да продължим да развиваме тази политика, но как да го правим без да отрежем бюджета? Или трябва да мислим за съвместно финансиране, или да мислим за увеличаване на бюджет. А това ще бъде необходимо, ако искаме да работим за изграждането на Европа такава, каквато сме си я представили с Лисабонския договор. Извънредно значими, мощни сектори са наясно, че бюджетът отреден за общата селско-стопанска политика даже е прекомерен в някои отношения но не бива да се влияем от тяхното мнение. Нито в парламента, нито пък някоя друга институция следва да се подава на това влияние. Позволете ми да коментирам сега един аспект, към който проявявам личен интерес. Хуманитарната помощ. Когато говорим за споразумения, подписани, например, подписаното споразумение с Марокко, трябва да знаем какви са правилата на, иглат, на играта. Ние не изменяме съдържанието на тези споразумения. Имаме право или да ги ратифицираме, или да не ги ратифицираме, но не влияем върху съдържанието им. И не можем да говорим сериозно за нещо, което не подлежи на изменяване от нас. Когато обсъждаме тези въпроси, има а, известна опасност а, обсъжданията ни да се окажат повърхностни или даже фриволни. Не можем да избегнем съществуването на големи количества продукти, внасени от трети страни. Не можем да изберем между внос на домати и а, пристигането на иммигранти а, на нашите брегове. Е, трябва да решим твърдо какво искаме да постигнем. Като се има предвид, освен всичко друго, че ние сме действащи лица на световната, на глобалната а, е, сцена. Ние а, е, говорим за това, че е, някои испански продукти са застрашени от мароканските продукти. И това е въпрос, е, върху който трябва да се съсредоточим. Много е, сме благодарни за възможността да водим тези обсъждания с вас тук. И знаем, че действията на испанския министър-председател е, са е, именно в тази посока. За съжаление, е, тук главните действащи лица са преди всичко мъже и аз съм сигурен, че жените имат какво да дадат, ако се включат. Господин Мартинес, благодаря ви. Господин Онян, три бележки. Първо, когато а, министърката спря да говори, вие насочихте към това. Реципрочните споразумения. След две години ще се изправим през този проблем в Италия е, в, и в Испания производителите няма да могат вече да произвеждат яйца от бройлерни кокошки. А хората, които искат да ядат яйца, ще трябва да купуват яйца внесени от Индия и Украина. Ние нямаме право да забраним вноса на продукти поради метода на производство, който е бил използван. Бихте ли ми казали как ще се справите с този проблем? Втората ми бележка е посветена на ролята на жените в земеделието. Това е ли стремеж? Или пък ще сложите малко пари на масата, като стимул за работодателите да вземат на работа повече жени, отколкото мъже. Или пък можете да размахате тоягата и с нормативна уредба да принудите хората да вземат жени на работа. Сега, в земеделието, в млекопроизводството, в свиневътството и в свинепроизводството жените участват. Една традиционно мъжка професия обаче, традиционен мъжки бастион е карането на трактори и на тежки превозни средства по полята. Ще насилите ли жените да се занимават и с това? И на трето място, промените в климата. Бихте ли ме уверили, че решенията, които ще ни струват доста пари в тази област, ще се опират върху научни доказателства, които са взаимно засечени. Стефан Лефол. Не е лесно да се говори след предходния оратор, който така красноречиво обяснява винаги нещата. Аз мисля, че що се отнася до ролята на жените в земеделието, това е част от обща цел на Испанското председателство, която може само да бъде подкрепен от моя страна. Също така споделям целите, закрепени по отношение на хранително-вкусовата промишленост и мисля, че тук непременно трябва да вземем предвид това измерение, защото там има много работни места, това вече бе казано. Споделям и идеята, че Земеделската политика е и хранителна политика, политика на изхранването. Това е много важно, но ще добавя един елемент, защото вие едновременно сте министър на земеделието и на околната среда. В Сарагос в Сарагоса имах възможност да участвам в колоквиум. Нашата политика трябва да бъде хранително вкусова, семеделска, но за бъдеще тя трябва задължително да има екологично измерение. И тук искам да ви задам въпрос. Споделяте ли тази позиция? Втората ми обща тема е свързана с дебата за новата обща селско-стопанска политика. Испанското председателство ще участва ли е, в изготвянето на общите е, насоки, които могат да бъдат евентуално предложени от комисията за след 2013 година? Ще се наемете ли да мислите за ОСП след 2013 година, която да бъде преорганизирана в сравнение с сега съществуващата? Тук е, Имам а, един документ с целите на а, Испанското председателство и частност на Министерството на земеделието. Доста интересни неща се съдържат вътре. А, споделям вашите цели и изцяло подкрепям вашето председателство и това, което бихте ни предложили в едните месеци. Благодаря, Стефан. А, има още седем имена. Записали се е, за задаване на въпроси. Може би може да спестим време. Жозебове има думата. Добър ден, госпожо министър. Имам три въпроса, които бих искал да ви задам. Първият е конюнктура и е свързан с положението в Гърция в днешния момент. Вие знаете, че в Гърция в момента има много силна мобилизация на селяните. Хиляди земеделци са на улиците. Има е, блокиране на съседните граници, на границите с съседните страни, тъй като гърците преживяват много тежки моменти, както впрочем и други хора. Е, вие в съвета взели ли сте решение вече е, за намеса е, по отношение положението, в което се намират гръцките фермери и ако отговорът е да, какво възнамерявате да направите? Вторият въпрос е свързан с това, че комисията многократно и е, в края на декември 2008 година е, вече е отбелязала че днес от, 95% от приходите на 24% от приходите е спаднала стойността, която получават фермерите а, останалата част от средствата се преливат в хранително-вкусовата промишленост. Вие споделяте ли а, тази загриженост, а, тези факти и как ще откликнете? Третият ми въпрос, както каза колегата Хауслинг, годината 2010 е обявена за година на биологичното разнообразие. Е, говори се доста за биоразнообразието като цяло. Аз би говорил за замеделското биоразнообразие. Днес в Европа и за нещастие в Испания в частност имаме така пречки а, органичните земеделци, земеделците, които извършват органично производство, а, а, да произвеждат царевица, без тя да бъде замърсявана от генно модифицирани организми. Как ще осигурите зачитане на правото на хората да изберат дали да произвеждат с генно модифицирани организми или без такива? Защото хората, които искат да развиват органично земеделие, биологично чисто земеделие, а, всъщност виждат как продукцията им се замърсява. А какво бихте направили вие в тази връзка? Благодаря. Благодаря, Жозе. Йоргос Папастамкос. Благодаря. Позволете ми и аз да се присъединя към благодарностите към министера за представянето на приоритетните цели на Испанското председателство. Позволете ми да продължа там, където спря господин Бове и да кажа, че това е едно много добро описание на ситуацията в Гърция. Фермерите са на улиците, те спират движението по улиците и пътищата. Това не е само в нашата страна, това е и на границите с България. И мисля, че това е наистина един признак на отчаяние в гръцката провинция и другаде защото това се дължи на въздействието на общата селско-стопанска група. Аз съм от групата на ЕНП, но мисля, че този модел е лош и за производителите, и за потребителите, а онези, които се облагодетелстват от него са многонационалните компании и агробизнеса както и международните аспекти в хранителната промишленост. Испанското председателство на Европейския съюз възнамерява ли да въведе механизми за подкрепа за различните селскостопански пазари и продукти? Виждаме, пазарна помощ, например в млечният сектор, която е напълно легитимна. Може ли да очакваме подобна помощ и в селско-стопанския сектор? Например, в съхраняването на стоките. И на второ място, Очаква ли Испанското председателство какво ще се случи с ОСБ след 2013 година? Очевидно много неща ще се случат във връзка с бъдещата ориентация на общата селско-стопанска политика след 2013 година. По въпроса за преговорите на Световната търговска организация и кръговете на тези преговори от Доха. Това беше един дълъг процес. Стигнахме ли до максималното, което може да постигнем и ще има ли нов мандат, нови правомащия на комисията, тъй като комисията носи бремето на тези преговори? Благодаря. Госпожа Канети. Уважаеми господин министр, госпожо министр, благодаря за красивото описване на приоритетите. Аз идвам от Латвия, която беше засегната много от процесите. Е, половин милиард евро от бюджета трябваше да бъде урязан, което удари тежко селските стопани. И а, това е свързано с факта, че селските стопани в Латвия получават 6 пъти по-малко преки плащания, отколкото фермери, получаващи преки м- плащания в старите държави членки. Затова има молба към Испанското председателство. По време на вашето председателство ще започнат първите сериозни разговори за реформата на ОСП и а, на къде ще тръгне развитието. Искам да помоля един въпрос, който ще се разглежда да бъде справедливото разпределяне на преките плащания, за да има равнопоставеност на всички фермери в Европейския съюз. Един друг въпрос, на който искам да привлека вниманието ви, е свързан с начините по които парламента се ангажира в процеса на съвместното вземане на решение след влизането в сила на Европа на Лисабонския договор, естествено, Испанското председателство трябва да прояви един новаторски подход в този процес на вземане на съвместни решения, за да се създаде прецедент. Аз мисля, че нашето становище трябва да бъде отчетено Неодавна се провеждаше дискусия за бъдещето на ОСП. Вървят слухове, че фондовете за развитието на селските райони ще бъдат пренасочени към регионалните портфели за финансиране. Искам да чуя вашето становище по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Шикерски. Благодаря, госпожо министър. Европейското селско стопанство е много разнообразно. Имаме различни по обем селски стопанства, имаме селско стопанство в равнини и в планински, високопланински райони. Сега започнахме проверка на състоянието на ОСП. Как смятате, че ще се развият нещата след 2013 година в резултат на тази а, проверка? Господин Белато, благодаря, господин председател. най-сърдечно приветстваме с добре дошли е, госпожа министъра и приоритетите, които тя очерта, които са много важни, когато говорим за дейността на Испанското председателство през следващите 6 месеца. И ако ми позволите да обърна внимание на едно нещо, което тя каза, а именно, че секторът е стратегически и че селското стопанство е многофункционално. Това не означава само управление на селските региони. Тук трябва да се отчитат и екологичните императиви и биологичното разнообразие, тъй като сега е годината на биоразнообразието. И госпожа министъра се съгласи, че сега е момента да се преразгледа директивата Директивата за птиците, която е от 30 е, години, тя е, е изготвена по времето, когато е имало много по-малко държави членки а сега вече сме 27. Трябва да се отчетат екологичните аспекти. И още нещо, което искам да кажа във връзка с приоритетите, които вие изброихте, а именно жените, Надяваме се, че повече жени ще бъдат ангажирани в селското стопанство. Също така в днес ще говорим по-нататък за тютюнопроизводителния сектор и а, дейностите, свързани с, с тютюневия сектор. Казва се съвсем ясно в документа, че ако политиката на комисията е вредна, върху за тютюневия сектор. Тя ще повлияе много хора в този сектор, главно жени. И мисля, че тези жени, тези текстове си противоречат, защо да не се опитаме да запазим съществуващата работна заетост, особено в тютюневия сектор, където много хора намират своя поминък. Какво е вашето становище за предложението на комисията за Тютюново? тютюнопроизводството. Този въпрос се повдига напрекъснато и той е различен и за различните партийни групи. Не бихме желали да сме свидетели на края на тютюневия сектор. Смятаме, че той има достойно бъдеще до и след 2013 година. Благодаря, господин Белато. Много хора ще се съгласят за това, Мишел Дантен. Благодаря, госпожо министр, че ни представихте вашите приоритети. Няма да скрия удовлетворението си да видя, че економиката и лицата в селския сектор отново са в приоритетите на вашето председателство. Вие имате трудно време пред вас. И е, би трябвало също така да имате предвид, че в следващите пет месеца трябва да се постигне едно споразумение. Как можете да оцените приоритетите, които остават в другите сфери? Говоря за, синетра, за санитарното, за досието по хигиената, по хуманното отношение в, с животните и а, някои други въпроси, свързани с а, парламентарната а, комисия и последни от 70-те изказващи се 17-те изказващи се господин Котастасра. Госпожо министър, добре дошли и благодаря, че говорихте тук пред нас. Според мен, вашата политика е много добре обмислена. Имам съвсем конкретен въпрос. Какво е вашето мнение за общата селско-стопанска политика и за доброто управление на ресурсите. И така, Елена, това са редица въпроси. Благодаря ви предварително за отговора, който ще дадете. Елена, имате думата. Господин председател, благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Те ги преценявам като предложения. Ако не мога да отговоря в ограниченото време на всички въпроси, ще отговоря на останалите писмено. Ще се придържам към последователността на задаване на въпросите. и ще обобщавам някои въпроси, които са сходни. Е, госпожа Гарсия говори за споразумението между Европейския съюз и Марокко. Първо общо и след това направи конкретно предложение. На това място искам да напомня, че в резултат споразумението за споразумение с Марокко, изхождайки от процеса в Барселона, започна, е, беше решено до 2010 година да се свободна търговска зона да се създаде между Европейският съюз и трети държави. В срещата на върхът в Барселона през 2005 година този процес получи два импулса. Комисията получи мандат за преговори. Това е общият контакт, в който се движим по този въпрос. След това о, имаме отделни фази на преговорите. Тук а, е, а, мандата получи една клауза, особено относно чувствителното производство. Когато производството е свързано с сезона и с износ от Марокко. Така че е, възможно е, е да се съгласува испанската производство с мароканското. Бяха класифициране продуктите, които са най-податливи, е, специални механизми бяха въведени, защото може да се получи нарушение на общия пазар. Един друг аспект, който трябва да вземем под внимание е следният. За такива споразумения, когато говорим, често мислим само за това какво могат да произведат третите държави и какво идва на европейският пазар. Ние забравяме обаче, че чрез това споразумение имаме възможност ние като европейци да изнасяме в тези трети страни. В повечето случаи става дума за обработени продукти, които намират добър пласмент в държавите от Средиземноморието. Тук говорим за обработени продукти, също за сълскостопански продукти и продукти от животновътството, които са обработени. Има определени изделия на Европейския съюз и фирми, които а, осъществяват реализация в Марокко. На мен ми е ясно, че в Европейския съюз трябва да се постараем повече, за да имаме контролни механизми за спазване на споразуменията с нас. По-настоящем няма контролни механизми. Споразумените са толкова сложни и комплексни, че често сроковете се преместват назад. Почти не е възможно да се работи в реално време. Комисията е запозната с тази ситуация и от няколко месеца работи по предлагането на механизми, които да позволят контрол върху вноса и износа. Тоест важно е контрол в двете посоки. Европейският съюз към трети страни и от трети страни към Европейския съюз. Това е общата рамка, тази рамка е зададена за Испанското председателство. Предварително. Това е чрез специалния съвет по селско стопанство. Министерския съвет и е, въжи и за парламента. Както комисията ни потвърди, срокът за влизане в сила ще бъде след Испанското председателство. Е, сроковете вече са зададени преди Испания да поеме председателството. Ние се застъпваме за подобряване на контрола. Ако не тук, то в председателството. Госпожа Фернандес говорихте за бъдещите документи на общата аграрна политика. Искам да подчертая, че Испанското председателство отдава голямо значение на бъдещето на ОСП. Това е подчертано във всички документи, които изготвим и в подхода в съвета. Но какво искаме да постигнем с това? Ние желаем един открит дебат, един дебат, който да ни обогатява, който да, да внася предложенията на държавите членки в Европейския съюз. Тоест, трябва да обхванем и други теми, освен тези споменати от госпожа Фернандес. Накрая трябва да изготвяме документи, в които важните теми са споменати, например съфинансиране или гарантиране на доходите, това трябва да е открито казано в дебатите. Госпожа Фернандес, испанската позиция ви е великолепно позната. Аз не съм тук като испанска министърка, а като представителка на съвет. Въпреки това искам да ви съобща, че над 30 години. А, Испания разполага с а, застраховки в, областта, в осигуряване в областта на селското стопанство. Счита се за много напреднало а, тази система. Това означава, че всички държави членки могат да разполагат с нашия опит може да проверят отделните държави членки дали могат да приемат испанския модел и да изградат подобна структура в техните държави. Това би могъл да бъде един от инструментите, който да се използва при управляването на пазара. Това е един от инструментите. Има и други инструменти, за които ще говорим през февруари на следващото заседание на Министерския съвет по селско стопанство. В всеки случай искам да кажа, че ние в председателството считаме за крайно важно да се изготви съответна система, имайки предвид а, жизнеността на пазарите и тези механизми трябва да се причислят към ОСП след 2013 година. Ние трябва да сме в състояние да изготвяме общи позиции. Нека да се върнеме в времето от преди 3 години, поради различни причини, лоши климатични условия, спекулации на определени пазари. Поради всички тези причини тогава се стигна до скок на цените на храните. Например, за фураж цените, дериватите, цената на нефта, на торовете нараснаха на международните пазари. Не това беше неравномерен скок и на цените на суровините. Това беше сценария. В рамките на този сценарий тогава ние бяхме много загрижени. Защото тези фактори бяха много важни за цените на храните. От друга страна, установихме, че липсват определени продукти Сега изглежда ситуацията е по-добре. Какво се случва? Започваме да, да изживяваме една международна криза. Загрижеността ни е да получат справедлив доход фермерите. Всеки, който принадлежи към производствената верига, да бъде в зависимост от приноса в добавената стойност да бъде е, възнаграден. Ние говорим от, за кратък срок от време, няколко малко на брой години. Ние говорим за две ситуации, които са крайно противоположни. Но ние искаме Европа да страда колкото се може по-малко. В това отношение искаме механизъм, който да ни гарантира стабилност срещу тази волатилност а, в, при фермерите, в селското стопанство, потребителите. Може би ще имам възможност да говоря по-подробно по тази тема, по друг повод. Госпожо Фернандес, говорихте за горската политика. Добре, и други говориха по нея. Ще се спра и на това. Господин Каполаш, вие споменахте различни аспекти. Първо, заетостта. Искам да направя общо изложение. Когато анализираме тази тема, какво става по време на економическата криза, какви въздействия има кризата върху селското стопанство, върху животновството, тогава стигаме до заключението, че в контекста на Европейския съюз и на държавите членки някои сектори, например селското стопанство, е загубил най-малко работна ръка спрямо другите. Напротив, даже нарасна заетостта. Обаче, ако точно сравниме числата, ще стигнем до по-високи числа. В повечето страни на Европейския съюз по-настоящем селското стопанство и животновътството – биват субсидиране от индустрията и услугите. Този анализ е важен да бъде изготвен, за да видим, че този сектор а, в притрудни положения реагира по-добре на кризи, отколкото други сектори. Трябва да се погрижим за това новата заетост да се превърне в стабилна заетост. Когато говорим за Европейския съюз, тогава не говорим за просто събиране на 27 държави. ОСП трябва да бъде Реализиране във всяка държава членка. Ние се нуждаем от една справедлива ОСП, една ОСП, която реагира на специфичните характеристики в отделните държави членки. А един депутат, който спомена същата тема – беше господин Сикересис, главбих, мисля. Той говори за диверсификация на селското стопанство, че са различни а, селските стопанства. А, селското стопанство е най-диверсифицираният сектор на европейската економика. Ако искаме обща аграрна стопанска политика, то тогава трябва например, чрез субсидиарността да бъде предоставено свободно пространство на държавите членки, за да се реагира на различните характеристики на фермерствата. Например, селски а, а, фермери в планината, в равнината, има различни климатични условия в отделните ферми. Богатството е на лице и трябва да се използва. Ние говорим за най-големият потребителски пазар, който въобще съществува. Всички нямат еднакъв вкус, всички нямаме еднакво търсене на определени храни. Кулинарните традиции са различни в отделните държави, но това е нашето богатство. И а, ОСП трябва да запази това богатство с диверсификация на производството и балансираност. Съгласен съм господин Капула. Господин Лен говори за жизнеността и волатилността, промените в млекопроизводството. Тук става дума за едно от най-чувствителните производства в животновътството. Защо? Защото други производствени сектори имат по-дълъг жизнен цикъл. при млякото, то трябва да се консумира прясно. Всички знаем, че това означава по-голямо изискване към фермерите. Има контрол на качеството, контрол на безопасността на храната, но производството е, се извършва е, за кратки срокове. Е, животните, кравите, се нуждаят от месеци, за да достигнат зрялост и да дават мляко с необходимото качество. Има два екстрема тук. Не можем да балансираме търсене и предлагане. Това е невъзможно. И за това, защото животните си имат свой, свой собствен цикъл – това прави нещата много по-сложни. По-трудно е да се реагира на промени на цените или промени в определени условия. Това доведе до това, че една високо поставена група, която се създава по-настоящем, се, се занимава с този сектор, млечния сектор. пред Министерският съвет са представени резултати, но, както казах за нашето председателство, тази тема, млекопроизводството, е приоритетна. Особено са важни и развитията на пазарите. Документите бяха допълвани, за да се покаже средносрочната и дългосрочната перспектива в този сектор – за да можем да се получим от кризата. Нужни са други инструменти. Ние имаме инструменти за управление на пазара, за които говорих. Искам да направя едно сравнение сега. Може би си представ... да си представите действията на жонглера. Това изглежда като една игра, но за да се наслаждаваме на тази игра на жонглера, е, която е свързана с риск, е нужна една мрежа, поставена под жонглера в залата. Тоест, ако се стигне до проблем, да нямаме злополука. Същото въжи за селскостопанския сектор, за животновътството. Нужна е една защитна мрежа която да ни защитава от неочаквани ситуации. Ние не можем да контролираме всички ситуации, но когато се случи неблагоприятна ситуация, да бъде овладяна в мрежата и да няма щети. Нито за заетите, нито за фермерите. Мисля, че отговорих и на други въпроси които бяха свързани с млечния сектор, с пазара за млеко и за ролята на селското стопанство. Друга тема беше 100. Световната търговска организация. Аз принадлежа към тези, които са на мнение, че колкото е, възможно по-скоро трябва да приключат преговорите в Доха. Аз съм съгласна с това, което каза бъдещия комисар, че ако искаме да затворим на Доха, трябва да изходим от това, каквото сме създали вече в областта на общата селскостопанска политика. Ние извършихме реформи. Ние предприехме много важни изменения. И сега нашата задача е да разясниме тези изменения, да се застъпим за тях – е да ги приложим. може да се обърнем към важни индустриални сектори, важни за европейски, в европейският контекст. Възможно е на големите международни пазари да се фаворизират и други дейности. Госпожа Еглер говори за екипна работа. Смятам това за много важно. Ще имам възможност да прочета едно съобщение на комисаря, което подкрепям 100%. можем да формираме този почти перфектен триъгълник, триъгълник за да представяме селското стопанство и рибарството. Относно ролята на жените в селските райони, следното. Може би някой не ме е разбрал, когато говорих не става дума за това да предписваме на някои жени нещо да правят. А става, не става дума за задължителни правила, а става дума за равнопоставеност. Когато говорим за равнопоставеност, тогава казва, че жените в селските райони са двойно дискриминирани – първо, защото са жени и второ, защото живеят на село. Трябва да сложим край на това, но как да го направим? Това ще струва ли пари това? Господин Аньо, вие казахте следното. Жените а, карат трактори и тежки машини във фермите – но това си принадлежи към селскостопанското производство. Мъжът, жената, кой получава субсидиите от Европейския съюз. Само мъжът ли получава субсидиите или по-равно 50 на 50% получават мъжете и жените? Често не става дума за повече пари, а става дума определени законодателни инициативи да бъдат предприяти, които да насърчат равнопоставността, което според мен е необходима. Моля, не ме разберите грешно. Когато някой е на мнение, че не е достатъчно равноправието, помислете и за други теми – ако искаме селските райони да останат жизнени, ако искаме да повишиме диверсификацията, ако искаме в селското стопанство да имаме повече животни, не може да не разчитаме на жените. Трябва да разчитаме на тях, иначе не е възможно чисто по биологични причини. Потърсете си тези варианти, които са най-подходящи за вашата държава но равнопоставеността е важно нещо. Госпожа Карсия Перес, веднага ви отговарям. Вие казахте нещо много интелигентно, че е важно да се задържи селското население в селските райони. Например, обознач... наименование за происход, конкурентно способност на международни пазари, независимо как, за какво говорим, ни трябват суровини. А суровини се произвеждат на село. Те се произвеждат от хиляди прилежни ръце на селенки и селени, животновъдки, животновъди. животновъди които снабдяват с храна международните пазари и обработващата индустрия. Ако те ги няма на село, тогава въобще не е възможно да се постигнат целите, които сме си поставили. Ние не можем да продължим работата, ако нямаме а, младежи, девойки, младежко попълнение – не искам да водя дебат. Имаше специфични характеристики в общата аграрна политика, въпреки това не успяхме да задържиме жените. Е, една държава членка се опита да предприеме позитивна дискриминация, но не успя. Защо? защото нямаше защитата от една обща директива или общ регламент. Господин Мартинес спомена за бюджета. Какво мисли председателството? Ние от председателството сме на мнение, че днес е твърде рано да се говори за конкретни суми. Вие не споменахте също конкретна сума. Вие говорите за достатъчен бюджет. Защо? Защото ние сме на мнение, че отделните политики трябва да бъдат индивидуални. След като всяка индивидуална политика се изгради, тогава можем да е, помислим каква сума да се отдели за нея и това ще направи бюджета. А обратно, ако подходим да разделиме на отделни филийки, така да се каже, всичкото, ще установим по средата на пътя, че някъде трябва да направим съкръщения. Или трябва да направим преразпределение. Става дума първо да говорим за политики, потребността от бюджета и след това количествени параметри. Да зададем в зависимост политиките – това е в насоката на това, което господин Матинес каза, но с други думи изразено. Той спомена а, помощ за развитие във връзка с Марокко. за нас е ясно, че Европа е водеща в помощта за развитие в добавената стойност в други страни. И това означава допълнителни усилия, но аз мисля, че точно това е това, което може да предадем на следващите поколения, които живеят много, ще живеят много по-добре от днешното поколение. господин Лефол говори за измерението околна среда. В встъпителното ми слово казах, че селскостопанската политика съдържа не само исторически елементи, например, здравословни и качествени храни, но и приноса на селското стопанство за опазване на околната среда. Това е наистина едно важно допълнително измерение приноса на селското стопанство за бъдещето. И като част от борбата за справяне с промените в климата. Има и други теми, на които бяха, които бяха споменати от вас. Една конкретна тема е Гърция. в точка разни въпроси ще проучим какво можем да направим, за да решим проблема, който по-настоящем съществува в Гърция. Госпожа Кендиете говори за балансирано разпределение. На този въпрос отговорих, когато отговорих на господин Каполаш – Когато говорих за диверсификация, отговорих и на този въпрос. Друга тема е мултифункционалността на селското стопанство. Извинете, ме, ще се опитам за 5 минути да отговоря. Мултифункционалността принадлежи към задачите, включени в съкспанската политика. Трябва да я насърчаваме. Това е голямото богатство на селските райони, които могат да предложат в бъдеще. Трябва един вид да бъде кръговрат, който да възникне, за да може селските райони да станат жизнени и богати, а не да се занимават само с монокултури и което да доведе до опасност до здравето на човека. Ще се опитам да отговоря и на други въпроси, господин Кортес, например, и много други. които могат да бъдат подредени в един по-голям контекст. Ще се опитам да ги обобща ОСП. Следващата тема – коя ОСП трябва да изготвим след 2014 година. В селското стопанство, животновътството, когато имаме един силен бюджет, съгласуван бюджет, ще бъдем готови да се справим и с нови предизвикателства, защита на околната среда, промяна на климата, биологичната видове, постигане на целите на хилядолетието, изпълнение на историческата задача на селското стопанство, която традиционно има, а именно снабдяване с храни, снабдяване на цялото население. Всичко това се дължи благодарение на работата в селските райони. Тоест не само животноводство, и земеделие трябва да има в селските райони, а мултифункционалност, за да могат хората там с удоволствие да живеят и да останат в тези райони. Но там има и жени в селските райони. Те трябва да бъдат подкрепени да останат в селските райони. Примерните а, първичните продукти, които се включват в обработващата промишленост, се изработват в а, селските райони. Обработващата промишленост в Европейския съюз е водеща в света. Искаме тази индустрия да бъде адаптирана към целите на Европейския съюз, тя да остане водеща в света. Важна е стратегията 2020, новата стратегия от Лисабон – И мисля, че трябва да подготвим най-добрия сценарий за нашата способност. Ние ще се опитаме да обогатиме тази способност чрез група на високо ниво, които, която се сформира и се опитаме да допълним това, което вече съществува или в областта на общностното законодателство, или чрез програми за развитие на селските райони. за да може да работи всичко това, суровини, обработваща индустрия, ни е нужна мрежа за сигурност, за управление на пазара. Това ще обсъдим по времето на следващото застане на съвета през феврари. Ще се опитаме да отговорим на структурни кризи и конъюнктурни кризи, които биха могли да възникнат. Да реагираме на ценови кризи, кризи в снабдяването, каквито имаше по-рано, кризи на жизнеността на пазарите и на е, веригата на изхранване, които могат да възникнат. Този сценарий е включен, разбира се, и потребителя. Какво ние като испанско председателство смятаме, че трябва да се направи, за да работи всичко това? Първо, подобряване на веригата за да може всеки член от веригата да бъде подсилен. Дебатът би могъл да напусне рамката на селското стопанство на съвета и комисията. Може би е важно да обединим нашите усилия. Това е едно предизвикателство. И аз ви окоръжавам да отворите перспективата за обединяване на усилията. Така ще можем да отговорим на много въпроси, които днес още не са поставени. Някои от тези отговори можем да намериме в Световната търговска организация, други обаче не. И трябва да потърсим решения, гледайки напред. Мисля, че съм на границата на даденото ми време, но искам още веднъж да ви предложа да отговоря на темите, които са с конкретно зададени въпроси и а, поради времевото ограничение не можах да се спра на тях, да отговоря на тях по друг начин. А, последна мисъл. Не знам кой спомена от вас. Всеки случай ставаше дума за това, че ОСП трябва да бъде една окоръжаваща политика, една смела политика. Но тук е важно и друго разсъждение. Нека да напуснем европейският контекст и да погледнем какво правят САЩ. Нека да сравним данните и фактите между САЩ и Европейския съюз. Европейският съюз прави впечатление със своята прозрачност. И втората мисъл тук е какво прави Швейцария? Или ако отидеме чак до Япония, можем да кажем, че Япония изготвя аграрна политика – което наподобява много нашата обща сърскостопанска политика. Споменах различни държави САЩ, Швейцария, Япония, мога да спомена и други примери. Не бива да забравяме, тук говориме не само за нещо, което ни е познато, но и нещо върху което никоя държава не се е лишила от това. Става дума за храни. Става дума за 27 държави членки, които стоят пред тези задължения. Голяма гордост на Европа е да допринесем за опазване на климата, да постигнем целите на хилядолетието и може да е сигурни, че Испанското председателство работи по тези предизвикателства. Благодаря ви. Bene, grazie davvero, cara Espinosa. Gra... Благодаря ви искрено, Елена. За това, че а, тук дойдохте да се подложите на нещо, което се превърна в изслушване – Усоуверен съм, че през следващите 6 месеца ще бъдем свидетели на интензивно сътрудничество между парламента и Съюза. Щях да кажа минута мълчание, сега не. А, нека за една минута да прекъснем работа, след което ще се върнем за да обсъдим въпроса за тютюна.

Riprendiamo i lavori. è terminato il minuto di silenzio? Значи тази минута мълчание бе доста шумна и изтече. Riprendiamo i lavori con la presentazione dello studio sul tabacco. И така, преминаваме към изследването на тютюнопроизводството. производството. Bene, riprendiamo allora i nostri lavori. Do subito il benvenuto. Нека възобновим работата си. Топло искам а, да приветствам доктор Удо Кинде, автор на изследването за тютюна. Искам да благодаря на представителите на комисията, които също са сред нас. Господин Кинде, разполагате с 15 минути, 15 за своето изказване, след което ще проведем е, кръг на въпроси и отговори. Това ще бъде интензивен, но кратък обмен, е, защото имаме и друга точка в е, дневния ред, даже други точки и трябва бързо да действаме, ако искаме да стигнем до регионите в необлагодетелствено положение. Доктор Кинде. Господин председателю, господа и дами евродепутати, благодаря за възможността да говоря пред вас. Това е изследване за тютюна. Знаете, че тютюна предизвиква емоции. От едната страна стоят селскостопанските производители, от другата страна организациите за защита на общественото здраве и потребителите, които не желаят да слушат, че още и допълнително ще рекламираме тютюна. В екипа за нашето изследване бяха включени не само научни е, работници по въпросите на тютюна, но и специалисти по регионалното развитие, включително от Испания. Е, за половин година проведохме изследването и в неговата основа залегнаха някои е, документи, доклади на ЕОСТАТ, на Коджея, на Сметната палата, на комисията, е, нашия отдел беше координатор на изследването е, за е, тютюна и за организирането на общия пазар на тютюна. Сега, кои са ключовите факти, свързани с тютюна? Всичко започна с едно изявление на председателя на комисията Проди на времето, че Тютюнът е неустойчива култура и за това трябва постепенно да бъде изведена от производство. И така е, бе е, възложено да бъде извършена оценка на въздействието за тази цел. Сега сме в фаза 2, до, от 2006 до 2009 година беше а, фаза 1, а, пълно плащане на субсидии с 40% а, разделяне и необвързване. А сега сме в фаза 2. От 2011 до 2013 година ще бъде фаза 3. А, защо е трудно да се пристъпи към диверсификация на тютюнопроизводството? производството? Е, защото в регионите е още, където се гледа тютюн, е, той е бил гледан още преди 500 години. И а, е, традиционно а, семействата се изхранват от тютюн, там където той се гледа. 95% от фермите, отглеждащи тютюн в Европейския съюз, а, а, има площ по-малко от 15 хектара. Най-често тази площ е около 5 хектара. Така че това е единственият им замеделски източник на приходи. И за това може да преминат те към други култури, само ако там има висока брутна печалба. Иначе те трябва да останат без никакви доходи. Друг важен фактор е полът на заетите в тютюнопроизводството. производството. Нали, до сега много беше говорено за ролята на жените в земеделското производство и в селските райони. Ето тук един добър пример за тази роля. В тютюнопроизводството виждаме единствения селскостопански отрасъл, където има много по-високо участие на жените, отколкото във всеки друг отрасъл – е, обичайната стойност е над 10% превишение в сравнение с другите отрасли на селското стопанство. И тук отново изниква този проблем. Е, самата работа се върши предимно от жени, а не само е, жените са собственици на тези а, ферми. Това на свой ред довежда до намаляване на разходите – Следващото нещо, което установихме, е, че тези ферми, особено притежаваните от жени, са много малки, тези стопанства, където се отглеждат тютюн. Говорим за това, че е необходимо да се разкриват повече работни места за жени. Е, бих казал, че това е иронично, когато говорим за тютюнопроизводството, защото ако се закрие тютюнопроизводството, всички тези работни места, които се заемат от жени, ще бъдат унищожени. Сега, по отношение на реформата на тютюнопроизводството има два дребни детайла с много голямо отражение. Най-напред служителите на комисията направиха тази оценка на въздействието, като сравниха рентабилността на отглеждането на тютюна и на твърдата пшеница. Ако сравните реалните приходи от една култура, при твърдата пшеница те са по-високи, отколкото при тютюна. Но това не е вярна констатация защото фермерите не гледат към рентабилността, а към брутния приход, брутната печалба. Тя е много по-висока при тютюна, отколкото при всяка друга култура. И именно това е причината, поради която тези фермери пазят стопанствата си. освен това, имаме средства за тютюна. Имаше в миналото един регламент, според който комисията можеше да финансира проучвания за тютюна. Но когато се замисли реформата, Средствата се сведоха от ниво Европейска комисия и централизиран подход към наци... ниво национални правителства. По този начин комисията изгуби контрола върху собствената си политика. Сега вече само националните правителства плащат средства за тези програми за диверсификация. И това е хилесовата пета на реформата всъщност. И така, в какво положение се намираме в момента? в Европейския съюз съществуват около 81 500 е, тютюневи стопанства с около 115 000 хектара тютюн. 95% от тези стопанства трябва да бъдат затворени, защото не са економически жизнеспособни без отглеждане на тютюн. А, ако това стане, ако се премахне отглеждането на тютюна, това означава загуба на 250 до 280 хиляди работни места в целските райони. Сега, тютюн не се гледа навсякъде. Основните страни в момента са Италия, Полша и Испания. Гърция, България също са важни производители на тютюн. Четири проучвания са направени, за да се изследват възможностите за диверсификация. А, първото беше а, проектът Астра, финансиран по програмата Леонардо да Винчи. А, програмата бе насочена към съдбата на работните места в тютюневите стопанства. Друго изследване е, бе е, за моделирането на тютюневата индустрия, финансирано от Италия, Италианското министерство е, на земеделието. На трето място идва проучването на Европейската комисия за диверсификация на тютюнопроизводителните региони и последното изследване е те наречената Коджея – оценка на мерките, прилагани по общата селско-стопанска политика към отрасъла на суровия тютюн. А, общо заето четирите изследвания стигнаха до една констатация, че няма много големи възможности за диверсификация. А, какъв е мащаба на тази възможна диверсификация все пак обаче? Ако погледнете альтернативите, виждате, че едно стопанство има до 12 500 евро доход когато имат 4 хектара, от които 3 са засети с а, тютюн, доходът е горе-долу толкова. Значи трябва да стигнете около 12 000 евро доход като ниво. С по-малко пари като доход в Европейския съюз един селски стопанин не може да оцелее. Италия е, има много добри статистически данни е, за своя земеделски сектор и сравнихме цифрите. Това, което ни казва италианската статистика за моделите, е, растениевътство, птицевътство, свиневътство, посевните култури и е, говедовътството. Това, което от цифрите показват е, че повечето стопанства се ориентират към растениевътството. И това е проблем. Защото малките стопанства се нуждаят от много висок доход. И това е начинът те да е, запазят е, така висока степен на наемане на работна ръка. Какви са реалните альтернативи обаче? Е, да се извършва економическа дейност и е, извън е, фермата. Сега кризата почти залечи тези възможности да се отглеждат е, етерични и билкови растения, енергийни култури, да се премине към възобновяеми източници на енергия, селски туризъм, аквакултури, растениевътство и е, плодопроизводство, нови култури. Всъщност почти нищо от това не могат да възприемат тютюнопроизводителите, защото в тютюнопроизводствените региони е, в миналото е, е, имало доста голяма е, безработица. Енергийните култури са приложими само в много големите ферми. Така че в този проект бяха раздадени въпросници на 22 000 ферми и само много малък процент от тях отговориха, че могат да се занимават с етерични култури, т.е. с енергийни култури. В областта на етеричните култури в Европа има малка съвместимост, недобри условия. И освен това, под определена площ отглеждането им не е рентабилно. други възможности. Малките стопанства трябва да имат много голям, голяма реколта с съответно големи а, е, доходи. А, е, докато тук в производството имаме 5 хектара средно на стопанство. Можете там да отглеждате пилета. Няма проблем. Но а, е, преди няколко години, преди две години по-конкретно, внезапно се повиши а, цената на а, фуража. Ако нямате достатъчно собствено зърно и се повиши така цената на фуража, тогава вие просто спирате производството, спирате птицевътството. Това не е решение. Културите, посевните култури са решение само за големите стопанства и то много големите е, стопанства. Проучихме също пазарите на плодове и зеленчуци, нещо за което се говори на предишната сесия. Тук бе проведено едно много добро изследване, платено от Генерална дирекция Агри по рамкова програма 6 и то бе насочено към бъдещите пазари на плодове и зеленчуци когато се очакваше северните, скандинавските държави да могат да внасят продукти без данък в Европейския съюз. В повечето тютюнопроизводителни райони има а, традиция на а, отглеждане на плодове и зеленчуци, но а, тази традиция е под заплаха поради вноса на плодове и зеленчуци от трети страни. Да кажем в Гърция, да вземем като пример областта Македония. Там има 7000 овощни градини. И сега искаме да добавим 60 000 ферми още, които ще дойдат от сектора на тютюнопроизводството. И това ще срине овощарството, защото цените ще се сринат. Така че това също не е решение. Тук е направен преглед на възможностите. Виждате колко стопанства попадат във всяка категория и виждате, че имаме около 22 000 стопанства с площ под 15 хектара. И тук се крият най-големите опасности. Сега, какво стана от 2004 година насетне с реформата на тютюнопроизводството? Свидетели сме на една последица и тя бе уловена още в 2003 година в изследването на комисията, оценката на въздействието. И тази последица бе както следва, че когато се осъществи реформата, цените ще се покачат. Това до някъде стана. Но а, друга последица, която наблюдавахме, бе снижаване на запасите от суров тютюн. Така че, макар че Европейският съюз има много ниски стойности на производство на тютюн в глобален мащаб, само 4%, а, този 1 или 2% по-малко тютюнопроизводство между 2004 и 2006 година или между 2000 и 2006 година доведе до стопяване на запасите на суров тютюн и това намаляване на запасите позволи покачването на цените. Така че, когато сравним цените в 2007 година в Штатите е било 2,65 евро цената, а в Малави под 2 евро. Може би има такава вариация от 2 евро на кило, но в Испания, например, в момента се плащат по 50 цента на килограм. И това е само част от получаваното от фермерите в Малави за техния тютюн. Значи какво се очертава? Цените се покачват. Възможно е те в по-дългосрочен план да продължат да се повишават. И е, евентуално е, тютюнопроизводителите в Европа да е, могат да получават в един момент справедлива цена за труда си, така че в общи линии да могат да се справят без субсидии. Сега да погледнем към регионите. Регионите могат да бъдат разделени на три категории, на три групи. Има някои региони или страни с тютюнопроизводителни региони, където има видимо покачване на цените и някой път то е много чувствително. Това е вярно за България, Франция, Германия, Унгария, Полша и Румъния – в Гърция се е, повиши цената само в регионите с ориенталски тютюн и в Италия имаше покачване. Но има и страни, където няма покачване на цените на тютюна. Португалия, Испания. А сега има и региони, в които тютюнопроизводството е 100 на 100 спряло. Има региони, в които чистия сорт Вирджиния се съди е, в е, Италия обаче, в Апулия изцяло спря засаждането, в Гърция около 50% е намалял засаждането на ориенталски тютюн. Така че нека сега околичествим нещата. Има 11 000 стопанства, където е спешно да бъдат предложени альтернативи за диверсификация, за разнообразяване на производството, ако желаем тези стопанства да останат жизнеспособни. А, от друга страна имаме 79 000 стопанства, които може би имат някакви шансове да запазят тютюнопроизводството и в един момент да започнат да получават справедлива пазарна цена за тютюна. На този фон предлагаме следното. Или фаза първа да бъде продължена 100% плащане, но това означава пълна промяна на политиката на Европейската комисия в тази област и да се даде възможност стопанствата да продължат да произвеждат или другата възможност е, е да възприемем система подобна на швейцарската. Част от данъците е, върху тютюна се обособяват в национален фонд, от който се изплащат средства на тютюнопроизводителите. Това означава, че пушачите плащат а, е, за производството на местния тютюн, от който се правят техните цигари. Това е въпрос на политическо решение. От друга страна, в тези стопанства, които е необходимо спешно да се премине към альтернативата на диверсификация. Имаме някои примери, които вече са на лице около 10 години, а именно да започне отглеждането на изцяло нова култура. Тя от 10 години съществува в Европа и тя се нарича Стевия ребаудиана. Това е тропическа и субтропическа култура, нискокалориен подслудител, който е подходящ за диабетици той подобрява вкуса на напитките, е, не изисква голяма е, инвестиция. Фермерите могат да използват оборудването, с което е, разполагат. На практика едни и същи климатични условия са необходими за отглеждането на тази култура, както при тютюна. И всъщност промяната за самите стопани няма да бъде толкова голяма, ако те преминат, преминат към отглеждането на стевия ребалдиана. Сега да видим какви са възможностите на пазара – в Европейския съюз се продават ежегодно 55,5 милиарда литра газирани напитки. Значи, ако преминем към тази альтернативна култура, стевия, 40 хиляди хектара трябва да бъдат засадени с нея. Вярно е, че това все още не е одобрено в Европейския съюз като храна или като хранителна добавка, но това е наистина една възможност за тютюнопроизводителите да се преориентират. Значи, трябва да проследим дали пазара ще може да погълне това производство, тази реколта. Има проект който се плаща от Генерална дирекция научни изследвания за проучване на приложимостта на тази култура в Европа. В Гърция две години плюс още една допълнителна е срокът, в който може да се изследва, да се тества тази култура. Но също така в Венето и в Гранада в Испания имаше опити и те бяха успешни. Поне в средиземноморските страни, като тук добавям Румъния и България, струва ми се, отглеждането на тази култура може да се окаже альтернатива. И сега започнахме нов проект, също финансиран от Генерална дирекция научни изследвания, с 7 тютюневи кооперации, като Идеята е да се запознаят стопаните по-добре с тази култура, за да могат евентуално да я отглеждат. С тези проекти ви давам конкретен пример. А, и ще ви кажа какво става с много от проектите за диверсификация. Този проект през 2005 година го предложихме на Генерална дирекция научни изследвания. Той бе добре оценен, но комисията уряза финансирането. И ние бяхме 2-3 пункта под така урязаните средства. Така че трябваше отново да се кандидатства за финансиране. При такива обстоятелства е много трудно да направите каквото и да било. Комисията, ако няма пари да плаща за научни изследвания, трудно можете да постигнете нещо. И още един пример. През 2007 година предложихме друг проект. Там обаче предложението ни не бе добре оценено. Сега оценителите коментираха положително в следния смисъл, че не бива да се финансира този проект, защото с него ще се а, замести а, тютюна, тютюнопроизводството. Значи, ако генерална дирекция а, научни изследвания даде висока оценка на един проект, се оказва, че генерална дирекция Агри има против този проект и им спира финансирането. Сега. А, в изследването, което сме изготвили, има а, много обемист анализ на възможностите за диверсификация. Общо заето, повечето от альтернативите имат ограничено значение на място и не биха имали значение за голям брой а, от стопанствата. За малките стопанства най-добре би било да се ориентират към зеленчукопроизводство или овощарство, било органично или конвенционално но е, тук трябва да се гарантират е, пазарите и добрите цени. Е, също така е хидропонното производство, т.е. производството във водни условия, а не, а не върху почва, аквакултури и също така трябва да се помисли евентуално за въвеждането на някои нови култури, като стевия и а, нарове. Много се говори тук за втория стълб на общата селско-стопанска политика. Но в общата селско-стопанска политика и в а, втория стълб няма а, средства за альтернативи на тютюнопроизводството. Няма и средства за научни изследвания. Така че ако политическата воля е за диверсификация на тютюнопроизводителите и на тютюневите стопанства, нуждаем се от решителни действия. И смятам, че Генерална дирекция Агри отново трябва да се заеме с диверсификацията на тютюневите стопанства и би трябвало да разработи нови механизми за финансиране на тази диверсификация. Общото заключение е, че е, тютюнопроизводителите се нуждаят от допълнителна подкрепа. Ако няма подкрепа, ще има драстична загуба на работни места в много голям брой е, стопанства в най-отдалечените и недоразвити райони на общността. Във втория стълб няма да се открият никакви възможности, така както сега е структуриран, да се преодолеят тези загуби. И а, е, това означава, че комисията отново трябва да се заеме с финансирането на научните изследвания и с проучване на диверсификацията. И ще ви кажа нещо като опит от щатите. Штатите преди много години проведоха подобна тютюнева реформа. Тази година тютюневата реформа в щатите приключи. Е, проблемът е, че те може би се нуждаят от още 10 години, за да преминат към истинска диверсификация, разнообразяване и стопанствата да се ориентират повече към пазар. И те наистина се нуждаят от тези 10 години. Ние също се нуждаем от много време, но трябва да положим и сериозни усилия. Благодаря. Mulțumesc, domnule pentru... Благодаря. Господин Кинли за изключително интересното представяне. А сега започваме обсъждането. Аз първо ще... Аз ще бъда първи да ви задам въпроса. Той е за а, правния статут. Тук имаше някои противоречиви неща. А, то разрешено ли е стевия Рабалдиана? Тя разрешена ли е в Европейския съюз? Следващия въпрос е на господин Самира. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам и да благодаря на колегата след за адреналиновата инжекция. А, искам наистина да ви благодаря за извършената от вас работа и за направените констатации. А, не съм съгласен с заключението, особено на, трета, на третото заключение във връзка с възможността да се изплащат е, е, субсидии. Не съм съгласен с, заключенията. Знам, че трябва. Е, в никакъв случай не, не съм против субсидирането на уязвими сфери на селско-стопански продукти. Разбира се, няма проблем а, в идеята, че тютюн няма никаква хранителна стойност а, и няма храна, хранителна стойност. Тютюнът е много различен продукт а, и има а, и той въздейства на живота на стотици хиляди а, наши граждани. Този продукт е обективно различен и би трябвало да се отчете е, становището на моите гласоподаватели. гласоподаватели. Ние подкрепяме е, не е, ако хората искат да пушат, е, да пушат. Е, ако хората искат да отглеждат е, тютюн, добре. Но не, не трябва да се използват а, а, публични средства, държавни средства, средства, за да се помагат на тютюнопроизводствата, защото тези пари няма да отидат при работещите 80 хиляди от 240 хиляди заети в тютюнопроизводството всъщност работят с пълна работна заетост. Благодаря ви, благодаря, че ни представихте тези документи пред нас. Може би не сме съгласни с някои от заключенията. Аз обаче много твърдо заставам на позицията си, че това не бива да бъде средства за да, да бъде е, случай, в който да се използват е, публични държавни средства за финансиране на тази сфера. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Кидле за много интересния доклад. И уместен. Искам да кажа, че когато се говори за тютюно производството, трябва да се свърже да с някои важни сфери. Не би трябвало да се слага знак за равенство автоматично между производството на, на тютюн и тютюнопушенето. пушенето като представител на всички граждани на нас ни се струва да не, че не трябва да изгубваме от погледа си някои граждани, включително и а, а, производителите на тютюн. Следователно, а, би трябвало в тази е, криза да се отчитат нещата, които задълбочават кризата. Трябва също така да е, вземем предвид всички дискусии. Искам да взема да, да кажа, че в България има 35 милиона семейства, които са в този сектор, които в, за много голяма част от тях това е единствения им източник на доход. Това са хора, които в продълж... повече от 50% от тях са между 40 и 60 годишна възраст и а, а, разпокъсаността на техните стопанства не облегчава нещата и един аспект, който беше подчертан също така е мястото на жените в този сектор в България. Това е един сериозен проблем. И също така ми се струва важно да се подчертае един по-економически аспект. Беше подчертан на социалния аспект. Вие споменахте вече този аспект е именно специфичност памета на регионите, в които се а, е, отглежда тютюна. В България това са отдалечени райони, а, е, економически а, е, проблематични райони. Необходимо е да се води а, редовен диалог с националните правителства, за да се предложат мерки, които да отразяват трудностите в този сектор. И в заключение искам да кажа, че може би субсидиите а, е, могат да бъдат критикувани, но не може да се каже, че няма други решения. Трябва да се предложат альтернативи. Трябва да се проучат възможностите за а, е, а, е, в сектора. Трябва да се обсъдят обсъди гъвкавостта при прилагането на законодателството и на критериите, които може би ще ни дадат възможност да отговорим по-добре на проблемите, пред които са изправени производителите. Благодаря ви за отличния френски. Поздравления. А сега давам думата господин Берлато. Благодаря, господин председател. Европейския парламент е а, място, където идват много посетители, деца идват тук и ни задават въпроси. И един от въпросите, който ни се задава, какво е глупост? Мисля, че ние имахме една демонстрация какво представлява глупостта, защото ако се опитаме да премахнем производството на тютюн в Европа, това не може да бъде окрестено по никакъв друг начин, освен като глупост. Комисията финансира проучвания от този род, за да се демонстрира, за да демонстрира собствената собствената си глупост, защото фактите говорят, че ако искате да премахнете тютюнопроизводството в Европа, това е изцяло неоправдано логически. Именно това представлява глупостта. И тук се задава въпроса дали не се огажда на някакви други интереси. А, Аргументите, доводите, които се използват във връзка с здравето, не са състоятелни. Как да се харчат европейски пари за такава политика? голяма част от държавните, от публичните средства отиват след това за лекуването на рака на белия дроб на хората, които са пушили. Но това също е глупаво. Ние, внасяме 75% от консумираните тютюневи изделия от трети страни, господин Смит каза, че всички в неговата страна са против тютюна. Мисля, че много от пушачите вероятно ще е, умрат от рак на белите дробове и, е, и от други свързани с тюнопушенето болести. Какво ще кажем? А, че се грижим за здравето на потребителите или вместо да се самозаблуждаваме, с консумирането на европейски тютюневи продукти, да сменим марката цигари, които пушим и да а, пушим много по-канцерогенни а, е, продукти. Аз говоря като човек, който не е пушач. Е, и, имам обаче трима много близки е, членове на моето семейство, които починаха от рак на белия дроб и бяха пушачи. тогава, когато аргументи, които слушам, се основават на необосновани здравни доводи, като доводи за съкръщаване на 55 000 работни места в Европа, аз не мога да остана безучастен. Станахме свидетели на редица проучвания, това е последното в тази серия и мисля, че докладчика добре подчерта какво ще бъде неговото съдържание няма реални альтернативни продукти. Видяхме каква, колко висока ще бъде економическата цена, защото тютюнопроизводството в момента дава поминък на всички, които работят в тютюневия сектор. Това са голем, голям брой хора. Видяхме какви са последиците и а, председателя а, на председателстващия Европейския съюз а, от Испания говори за м, рабо, работни места за жените, вместо да търсим някакви нови работни места и да увеличаваме работната заетост, по-добре да съсредоточим вниманието си върху съществуващите работни места. Това са хората, които ще поставят под въпрос редица работни места. И а, е, липсата на альтернатива означава, че ще се влуши качеството на почвата ще има екологични последици. Това ще се отрази и на, на личността на вода. Говорихме на роля, за ролята на Европейския съюз в борбата срещу климатичните проблеми. И аз наистина съм поразен. Когато говорим за борбата срещу климатичните проблеми, това а, е извън всичките ни проблеми и включително проблемите свързани с ОСП. Климатичните промени а, не са били доказани никога от гледна точка на техния антропогенен ефект. И а, стигам към заключението си. Харчим огромни пари за да се борим с нещо, а може да се окаже, че всъщност става въпрос за други фактори. Отиваме в Копенхаген, и е, ставаме за посмешище, защото това, което ние правим, в сравнение с е, това, което правят други държави, е наистина жалко. Ако искаме да видим промяна в тютюнопроизводителните региони. Трябва да им се даде време да намерят альтернативни насъждения, за да може да има альтернативен поминък. Е, едва ли ще бъде възможно да се преструктурира чрез конвертиране а, ни, няма да бъде възможно а, това да бъде направено. Благодаря за вниманието. За четвърти път парламента говори за запазване за субсидиите за тютюнопроизводителите в ущърп на други отрасли. За четвърти път се връща този въпрос в нашата комисия. Вероятно Европейската комисия просто не се вслушва в това, което се говори. Те са глухи, глухи и слепи за тази политика. Все още трябва да обсъдим още два доклада. Господин Папастанко си има думата. Моля микрофон. Благодаря. Знам, че тук се води голям дебат за общественото здраве. Не искам да се вмествам. Аз самия пуша. Знам, че тук има довод. Идвам от семейство. Моето семейство винаги е отглеждало тютюн. Знам, че има различни а, видове селско-стопанско производство. А, ако вземем, например, а, производството на говеждо месо нима, това е нещо прекрасно за а, човешкото здраве. Трябва да помним за какво сме се събрали тук тогава, когато обсъждаме други държави, като например Аржентина. Разбира се, има измерение, свързано с общественото здраве. Естествено, това е така. Но ми се струва, че в този конкретен случай ние говорим за тютюн. А тютюна е, е една жизнена форма на ем, е, растениевътство, говорим за конверсия, говорим за диференциране. Мисля, че точно това е, се проучва във връзка с академичните аспекти, социалната кохезия. Искам да благодаря на всички, които повдигнаха тези въпроси, особено свързани с диверсификацията на а, производството. Тук говорим за а, планински райони. Това са много малки. А, парцели, понякога по-малки и от един хектар. И госпожа Неделчева каза, че това са хора, които са на възраст между 40 и 60 години, за които всъщност няма истинска альтернатива. Трябва да, запом... да помним, че това е комисия по селско стопанство, а не по обществено здравеопазване. Виждаме намаление в производството на тютюн, даже два пъти в, продължение, в този период. Производството намалява от 40 хиляди тютюнопроизводители. Сега са някъде около 15 000, така че смятам, че трябва да бъдем в състояние да намерим убедителни доводи, за да може да не се чувстваме изоставени от Европейския съюз и Европейския съюз да разбира, че има и економическо, и социално измерение. Това са микрообщности, това не са големи региони. Трябва да им се изпрати едно послание на тези хора, че ние в Европейския съюз им показваме, че има альтернатива. Нека да имаме това предвид, за да може да запазим посоката на дискусията. Благодаря. Сега даваме думата на господин Дес. Благодаря, господин председател. Предварително искам да кажа, че като младеж пуших, но след това спрях да пуша. Въпреки това подкрепям колегата Белато Ние можем да спрем изцяло тютюнопроизводството в Европа, но ще продължиме да имаме пушачи в Европа. Аз предпочитам да се използва тютюна произведен в Европа, а не да внасяме тютюн. Смятам, че не е подходящо да се извършва кръстоносен поход срещу тютюна в Европа. Ние знаеме, че въпреки че сложихме надписи върху кутиите с цигари, че е опасно тютюнопушенето, хората не се оплашиха. Не спряха да пушат. Години наред съюзите за защита на животните казваха, че живи животни се транспортират в Ливан, трябва да се подкрепят такъв вид транспорт не бива да съществува. Сега, тези живи животни се транспортират от Австралия до Южна Америка. Европейската съвест сега е чиста и се питам аз доколко може да се вярва на такива хора и на такива становище. Аз съм на мнение, че трябва да намериме път за продължаване на тютюнопроизводството в Европа и бяха направени няколко предложения към науката да предложи през следващите години разумни альтернативи за гарантиране на доходите на селените. Благодаря. Благодаря. А сега думата има господин Войчековски. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да подкрепя господин Деси, господин Берлато. Искам също така да благодаря на онези, които а, бяха ангажирани с този доклад, който според мен ни помогна в нашата комисия и в парламента да се върнем няколко пъти в неодавнашното минало. Е, определено не е възможно тютюнопроизводството да продължи да съществува без субсидии. И ако разгледате, например, наркотиците, ако разгледате, ако се наложи забрана върху тях, определено това ще има а, въздействие. Тютюнопроизводството е законно, разпространението му и консумирането му е законно. Не, това не е забранен наркотик. Това е просто един пример, в който общността е, върви по пъти на най-малкото съпротивление и обвинява жертвата. Аз не обвинява, не, при, не приемам тези. Е, доводи. Говорим за малки тютюнопроизводители, понякога много малки. Това са често семейни стопанства, които осигуряват работна заетост на а, само на семейството на производителя. Ние обсъждахме и други форми за производство на животински продукти. Тук говорим за съвсем малки а, ферми. Трябва да се раз, прояви разбиране, да се прояви политическа воля. Естествено има и здравно измерение. Но не това е начина, а, когато се удрят съвсем малките производители, не по този начин ще се реши въпрос. Благодаря. Още четири души искат думата. Искам да ви помоля да бъдете съвсем кратки, защото в противен случай няма да може да се обсъдят и другите две точки в дневния ред, а крайният срок за изменение по тях е следващата седмица и сега давам думата на следващия оратор, господин Шикерски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Тук говорим за тютюневия сектор в Европа. Казахме, че той предоставя работна заетост и особено на жените. А, това е едно от нещата, за които си заслужава да се похарчат а, средства. Съвсем накратко. Беше поставен въпроса за заетостта това са много работни места. За да е, имаме реалистичното число, смятам, че се прекалява с цифрата. хората говорят за непоследователността на политиката. От една страна се действа срещу злоупотребата с тютюна и от друга страна се насърчава тютюнопроизводството. Или беше дълго време насърчавано. Това е политика, която не е последователна. И трябва да кажа, че по-добре да идва от Европа, след като е вреден. Но това не е аргумент, защото трябва да засадиме наркотици и да казваме, да контролираме наркотиците, като ги засадиме при нас. Това не може да е аргумент. Благодаря. Mulțumesc ultimul vorbitor, doamna Clas. Ако има альтернативи, и аз знам от моят регион, че е, няма производство, но е, нека да има срок за альтернативите, за да можем да е, преминем към тях. През това време трябва да бъдат разрешени тези альтернативи. Това ново растение, колко време трябва за да бъде одобрено? и как можем да резервираме това лукративно растение за тютюнопроизводителите. Ако е толкова е, интересно, тогава и други производители ще искат да го засаждат. Как да го насочиме само към тютюнопроизводителите, а не към други? Благодаря. Благодаря. Господин Килер, две минути имате думата. Добре, ще говоря на немски. Ние проучихме всички альтернативи и всъщност няма нищо друго. Господин Смит има право и господин Люзинг но трябва да се гледат фактите. А факта е, че когато посещавате тези райони, няма друго. Въпросът с работните места. В студията подробно съм се спрял на него. Работните места са само за време на заетост. Но ако посетите селските райони, аз не съм само учен, но сами аз съм селянин. И имам а, ферма, по стопанска ферма. И, е, а, когато имате временни работници с време на заетост, те работят по определен време по някакво растение, в следващия период от време се занимават с друга култура в същия район. И така получават а, целогодишна заетост, целогодишен доход. Това почти е изключено. Тази маса от хора, концентрирани върху малко на брой райони, да получат на друго място работно, друго работно място. Това е изключено. И само поради тази причина можете сигурни. Аз не съм приятел на голямата цигаретена индустрия. Аз самия съм пушил от 15 години, вече не пуша. Но може сте сигурни, че само преди тази причина е предложено да бъдат променени мерките, за да се създаде повече альтернативи. Два пъти беше попитано за това растение. Поначал... до сега няма още разрешение, но голям шанс когато се даде разрешението, ще стане това, което каза депутата. За да можем да поставим на по-високо ниво тютюневите кооперации в проекта, по който се работи от октомври 2009 година. Става дума за 7 тютюниви кооперации, 10 000 хектара, 7000 тютюнопроизводители, за тях да бъде тази альтернатива предназначена. И чрез изпълнението на този проект се създава възможност да е, остане открит а, една специална сфера с това растение, което да бъде альтернатива за тютюнопроизводителите. Благодаря. Благодаря, доктор Кинле. Много съжалявам, че наистина нямахме достатъчно време да обсъждаме този въпрос, който е много интересен за европейците. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно проекто доклада за а, сферата на специ, специални проблеми. 54% е, от е, тези облагодетелствени райони са включени в доклада, се говори, че трябва да се даде гъвка възможност е, държавите членки да про, проявят гъвкавост. комисията е, е представена от господин Дорфман е, и аз му давам думата. Благодаря, господин председател. Смятам, че тук разглеждаме много важен доклад. Това дума за новата селскостопанска политика след 2013 година. Господин председател, вие казахте, че около 35% от полезната използвана съгосопанска площ принадлежи към а, районите с неблагоприятни природни условия. Ние говориме за тях. Ние не говориме за горски райони, ние говориме за далечни, отдалечени райони, а само за райони с неблагоприятни природни условия. Над 100 критерии има в различни държави членки – и това е причината за това съобщение на комисията. Сметната палата многократно се е спирала на, на тези национални критерии, които водят до голямо неравновесие между държавите членки и е факт, че най-важният резултат е, че в 27 държави са много различни помощите за тези райони. Комисията се опита да изготви нови критерии и сега предлага 8 критерия. Бързо ще ги сброя. По-низки температури, горещина, стрес, каменисти райони, химически замърсявания е, и големи наклони. Тези 8 критерия са свързани с гранични стойности и това цялото е важно за, за селстопанската политика и въпросът е дали се насърчават правилните райони или не. Осем критерия в предложението на комисията има. Не може да се комбинират тези критерии. Има и прагови стойности за 66% е, имаме тук нашия доклад към този момент не е лесно да бъде изготвен, защото трябва да се знае какво става в държавите членки, когато се приложат тези критерии. Факт е, че комисията призова държавите членки да симулират чрез тези 8 критерии положението, но до сега нямаме официална информация, въпреки че някои държави членки вече съобщават за извършена симулация. Струва ми се, че при първата оценка можем да кажем, че тези 8 критерия не функционират еднакво добре във всички държави членки и може да се получи закъсняване с сроковете. Заради това в доклада се препоръчва, че е необходимо да се извърши симулацията преди ние а, парламента да вземем решение по тези критерии. Предложено е държавите членки да продължат да имат възможност в собствената държава да регулират тези въпроси, така наречения fine tuning, да направят и приключвам. Ние като парламент трябва да кажем мнението си по предложения доклад, но не можем да излеземе с крайно решение, тъй като е твърде рано и е невъзможно по-настоящем. Нужни са повече знания по въздействията на тези критерии в държавите членки и за доколко гарантират целта, която си поставяме. Благодаря. Благодаря, господин Дорфман, за изказването ви. То бе изчерпателно и същевременно кратко. Шестима евродепутати искат да се изкажат. Започваме с госпожа Кестингер. Благодаря, господин председател. Изрично искам да благодаря на господин Дорфман за ангажираната му работа по този доклад. Аз съм на мнение, че предложените критерии са добра основа за разграничаване на районите с неблагоприятни природни условия – Важно е да имаме налични данни, симулация да се извърши, но нямаме такива данни по-настоящем. И това е голямо предизвикателство за комисията в областта на акумулацията да обмисли критериите, тъй като не е а, справедливо към много райони – които са близко до граничната стойност и те от, отпадат. 66% е праговата стойност и въпросът е защо е избран точно този процент. Мисля, че още много неща трябва да се обсъдят с комисията. Относно файн-тюнинг, смятам, че е много важна сфера, по която трябва да се говори подходящото време самоопределенето, за което говори докладчикът, предлага на държавите членки едно по-справедливо разпределение на тези райони. Благодаря. Are cuvântul în continuare domnul Сега давам думата на господин Лайен. Благодаря. Искам най-напред да приветствам докладчика за извършената работа. Мисля, че докладът е в правилна посока, но смятам, както и други оратори явно заявиха, че ако се опрем върху симулациите на националните карти, трябва да бъдем много предпазливи и да преценим внимателно дали критериите на комисията са правилни. Аз съм а, резервиран по отношение на броя на използваните критерии. Смятам, че има и други критерии, които могат да бъдат а, взети а, предвид и аз самия ще се опитам а, да а, ги добавя а, към доклада. Имам опит, защото доста години съм работил в сферата. Мисля, че е важно също да кажем а, колко важен е този инструмент за поддържане и подкрепа на райони и селски стопани, които са засегнати от много неблагоприятни условия, като междувременно са настъпили и други неблагоприятни фактори. Те са се от, така отекли към региони с по-добри условия за работа или живот. мисля, че е необходимо да предупредим сериозно, че има риск от изоставяне на земите. Това е сериозен проблем. Също трябва да преценим дали критериите не следва да бъдат кумулативно зададени, вместо да бъдат разглеждани един по един. Всъщност, ние не знаем а, какви са резултатите от това картографиране, но а, с един прак от 66% трябва да бъдем много внимателни до какъв резултат ще доведат симулациите в някои държави членки. А, интересно е кога комисията очаква да получи информацията, защото със сигурност тя ще бъде много полезна като информация тази податка за комисията по селско стопанство в парламента. Друг въпрос, който заслужава да бъде е, подчертан е, е, че ако в е, някои райони се намалява земята или се изостява, изоставя земята, трябва да има постепенно извеждане от производство, защото фермерите губят доходи и за това трябва да има такъв преходен период, в който селските стопани се приспособяват или се подготвят за приспособяване към извършваните промени. Това са само някои отделни въпроси, които би трябвало да бъдат по-добре осветлени закрепени в доклада. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Херас. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Дорфман за извършената работа по доклада. Темата е предизвикателна. Трябва да вникнем в намеренията на комисията Е, когато е, тя определя критериите за е, намаляването на населението. Значи, ако не се извършва някаква дейност върху земята, тя е застрашена от опустиняване, от деградиране на почвите. Така че е необходимо да намерим временни, междинни решения. А, и да примирим интересите на онези, които желаят запазване на статиквото и онези, които желаят премахване на критериите. Значи, длъжни сме на първо време да намерим временно решение и а, да обърнем погледа си към населението, като един от факторите, а, с които трябва да работим. Това няма да бъде основен критерий, но все пак ще бъде аспект, който да бъде вземан предвид. Управлението на регионите с неблагоприятни условия ще се извършва на регионално и местно ниво и трябва да се имат предвид регионалните граници, трябва да се привлече в целия процес съответния местен орган т.е. местните органи трябва да участват пълноценно, както и Сдруженията на селските стопани, а и Сдруженията на жените. Трябва и селските общини и сдружения също да бъдат привлечени, защото и те имат своето място. Благодаря, господин председател. Радвам се, че господин Херберт Дорфман от Южен Тирол работи по тази материя. Те, тиролците, добре познават тази материя. Аз съм на мнение, че това, което представи комисията, не е достатъчно. Не може, когато е един от 8-те критерии е прехвърлена праговата му стойност, цялата целият район да бъде наречен с неблагоприятни природни условия. Има някои изчисления, които са ми известни от Франция, например, че в парижкият басейн, който принадлежи към най-добрият аграрен район на Франция ще има райони, които са с неблагоприятни природни условия. А в планината отпадат такива райони. Това нещо не е наред, трябва да се променят някои неща. Какво искаме да постигнем с стимулиране на неблагоприятните е, на районите с неблагоприятни природни условия и искаме да насърчим селското стопанство. Не може чрез грешни критерии, чрез, чрез неправилното прилагане на тези критерии е, се стига до грешно е, разпределение на тези райони. Е, парламентът, който трябва да вземе решение по съскостопанските въпроси, трябва да допринесе за разумни регулации в тази сфера. Имаме достатъчно време и заедно с господин Херберт Дорфман ще се опитаме да намерим добра разпоредба, за да не бъдат някои райони обявени за такива с неблагоприятни природни условия, пък други да не бъдат. Благодаря, давам думата на господин Смит. Благодаря, господин председателю. И аз се присъединявам към поздравленията към докладчика. Активното земеделие в районите с неблагоприятни условия е неразделна и жизненно важна част от общата селскостопанска политика и а, нейни, нейната структура, би трябвало тези региони да бъдат накарани да функционират. Това има значение не само за производството на храни, но и за общото економическо развитие. Естествено, и тютюнопроизводството има своето място. Ще бъда кратък. Има а, няколко въпроса, които не следва да изпускаме от внимание. До сега комисията извършва все още своята работа и за това е преждевременно да вземаме отношение. Както казвате в абзац 8, трябва все още много да се усъвършенстват критериите, за да бъде сигурно, че районите с неблагоприятни условия са наистина такива с неблагоприятни условия, да кажем. В Люксембург има такива региони, които се смятат за региони с с е, неблагоприятни условия, те са прекрасни места за живеене. Е, значи ще внеса някои е, изменения в смисъл, че измененията по отношение на регионите с неблагоприятни условия трябва да бъдат част от общата реформа на ОСП. И освен това, бюджета за целите на районите с неблагоприятни условия трябва да бъде част от общия селско-стопански бюджет. Също така трябва неблагоприятните условия в регионите да бъдат обвързани с активното замеделие и това трябва да бъде добре дефинирано като понятие. Също така, е необходимо да вземем предвид пълноценно участие на регионалните и местните власти в дискусията по тези въпроси, така че действащите участници и субекти на ниво под националното държавно ниво също да имат своята роля. Благодаря, господин председател. Докладчика заслужава благодарност за това, че посочва щекотливите моменти. Сме ми се струва, че също не разбирам това, което е представила комисията. Ние години наред поставяме ударението върху това, че районите с неблагоприятни природни условия трябва да бъдат стимулирани. Това е част от съсхопанството. Ние регулираме, е, говориме за климата, а опасността е реална, ако се на... вземе предвид това предложение за критериите. Ще отпаднат някои райони от тази допълнителна площ, и ще имаме проблеми с ерозия, които всъщност не искаме. Дълго преди това говорихме за пазара на тютюна и стимулиране на тютюнопроизводството казахме, че трябва да подкрепяме малките селски стопанства, защото те е, реализират работни места и съживяват селските райони. Това по принцип въжи и даже в по-голяма степен за районите с неблагоприятни природни условия. Ако комисията има предвид, че Сметната палата е критикувала, то тогава трябва внимателно да се погледне точно в какво се състои критиката и как да се променят слабите места, а не да се променя цялата система. Както аз чувствам, че се прави, може би съм на грешен път с този мой анализ, но аз подкрепям докладчика във всички моменти, но тази, този момент с кумулацията е с голямо слабо место. И аз мятам за важно да продължим да се придържаме към нашата линия и позицията, която имаме, да я направим още по-ясна. Ние трябва да бъдем втория стълб. Сега давам думата на господин Никълсън. Микрофон. Uh, Благодаря, господин председателю. Наистина, а, искам да ви уверя, че моят мобилен телефон не се е включвал. А, съгласен съм с това, което каза Елизабет Егле. Ние всички твърдим едно и също. Първо искаме да поздравим докладчика за доклада му, за времето и усилията, които е посветил на него. Мисля, че тук трябва да бъдем много внимателни. Настъпваме в опасна зона. Само това, че Сметната палата е задала въпроси, не означава, а, ние да кажем а, хайде сега, а, ще скочим и ще започнем да отговаряме. Ние като членове на парламента, трябва да помним, че получаваме само 38% от тяхната заплата. Така че, ако не е нашата подкрепа, хората в неправданите райони няма никога да съществуват. Всъщност, тези неправдани райони са деликатни от гледна точка и на, около, на околната среда. Съгласен съм с Джордж. Докато не видим картите, не можем да изградим визия и не можем да позволим на комисията да прави по-нататъчни стъпки. Трябва да разполагаме с необходимите правилни критерии. И те трябва да са правилни критерии за всички части на Европейския съюз. Критериите, които според мен биха се отнесли за унеправдан регион в Испания, Гърция или Италия, ще бъдат съвсем различни, ако изходите от характеристики на а, регионите а, в а, страната, от която съм аз. Така че а, има опасност отново от, от уравниловка в Европа от прилагане на едни и същи изисквания към всички. Трябва да видим картите. Не искам да се впускам по-надълбоко, но ще внеса изменения според необходимото. Ще работя заедно с докладчика. Мисля, че комисията е възприела разумен подход, но комисията трябва да разбере, че докато не ни дадат цялата информация, която сме изискали, не могат да очакват да се съгласим с тяхното предложение. Колкото и да е съгласен Баросо, колкото и от високо ниво да ни притискат за становище, аз ще се боря против даването му. Благодаря, госпожа Магин. Um, the... Благодаря, извинявам се, че чух само последните няколко изказвания. Благодаря на докладчика. Както каза Джим Никълсън, наистина трябва да видим симулациите как ще бъдат проведени и тези критерии как ще се отразят върху предварително определените райони. Елизабета Егле каза, че някои региони могат да се окажат страни от критериите с съвсем малко. И трябва да помислим как това ще се отрази върху земеделието. Що се отнася до сметната палата, те поставиха въпроса и мислят, че трябва да бъдем внимателни в реакцията си спрямо техните опасения. И освен това трябва да помним хората, които живеят в тези унеправдани региони. А, ние говорихме преди обяд за промените в климата и казахме, че селските стопани в тези региони трябва да продължат да работят. А да продължат да работят означава те да са останали там. Затова сега първо трябва да получим резултатите от симулациите. Това ще стане до края на февруари. Тъй, че все още малко време предстои да изтече. Благодаря. Господин Капола Сантос е последния оратор. Благодаря, господин председател. Аз също съм положително настроен като цяло към работата на докладчика, но има няколко пункта, в които трябва да бъдат внесени корекции. Пункт 5 и пункт 8. В точка 5 Докладчикът казва, че според него 8-те критерии могат да се окажат подходящи. Е, може и да се окажат подходящи, но на мен ми се струва, че ако изключително се опираме върху тези 8 критерия, това не е правилно. Бихте могли да възприемете и други критерии. А след това в точка 8 се говори за економически данни, но трябва да вземем предвид и социалните, демографските данни. Това са дребни коментари по двете точки, по двата а, абзаца, но а, всъщност докладът заслужава отправените към него похвали и е, всъщност предлагаме съвсем малки промени, за да стане той още по-добър. Mulțumesc că îi dau cuvântul domnului Dantan pe care rog să se încadreze într-un minut. Благодаря, господин Дантан. Благодаря. Искам да се присъединя към поздравленията към докладчика. Намирам доклада за много уравновесен. Що се отнася до представенето на картите, бих казал, че някои от тях вече съществуват. Във Франция картата, която позволява подреждане на картината, показва, е, че шампан е, ще се ползва от новата уредба. Защото това е решение за преодоляване бедността на почвите, което е намерено в 16 век. Действително са необходими и други критерии. Економически, може би и за намаляване на броя на населението, да допълнят единствено физическата работа. Нали, това би било малко по-реалистично. Благодаря. списъка ми не са записани повече желаящи да се изкажат. Както ви казах, е, госпожа Жозефин Хофман е, представлява Европейската комисия. Приканваме да вземе думата сега, но да бъде кратка. Much, благодаря, господин председател. Ще се опитам, но толкова много квалифицирани и интересни коментари чух, че ще ми бъде трудно да се вмести в една минута. Ще се опитам обаче да бъда кратка и ние бихме желали да благодарим а, докладчика за точния доклад и за точното описание на трудностите, с които се сблъскваме. Искам да спомена нещо, което забравихме. Ние не действаме само на базата на критиката на съда. Съветът е, даде правомощия на комисията в 2005 година да преразгледа необлагодетелствените региони, да изготви предложения за това как да работим в новата система. Именно за това сме работили толкова активно. Това е начинанието, за което говорим. И ако ми позволите, съвсем накратко бих обяснила три важни елемента, които проличаха от вашите коментари, които би трябвало да бъдат разгледани отново. Първо въпросът е за 66-процентния прак и защо той съществува. Регламента и цялата система изискват да има значителни неблагоприятни фактори, значими неблагоприятни фактори за определена за определен район ако има в един район, има някакви други системи на селското стопанство, които би трябвало да бъдат подкрепени, това може да бъде направено чрез еко-агромерки, така че това не е единствената мярка, която може да се използва да, за подкрепа на интересите на селските стопани в места, където не има други възможности. Ние искаме естествено да изпитат е, прага от 66%, но те трябва да изпробват и прага, да кажем, с 50%. Трябва също така да видят как се изготвят картите. Трябва да се предлагат и други критерии, ако а, тези критерии които се предлагат, не могат да включат територията на цялата Европа. Трябва също така да се учете мнението на учените. Процесът не е затворен. Ние разбираме, че критериите, които в момента са поставени на масата, могат да се смятат като критерии, които са обективни, и които могат да бъдат използвани за дефинирането на а, природно, на неблагоприятни а, природни условия. Наистина а, трябва да има една едно правилно описание, защото условията са различни. Трябва да намерим общите показатели, които а, определят неблагоприятните условия. След това има въпрос се поставя въпроса за кумулативните критерии. Може наистина да се приеме кумулативния подход за критериите, т.е. може да има каменист район, може да има проблем с почвата и с температурата, може да има в различ... това да бъде в различни а, райони, които да се добавят към а, и да, да се получат 66%. Но е трудно с тази смесица от различните критерии, тогава когато не се постигне прага от 66% и тогава ако а, не се а, използва един 100% критерий, ще използвам 2 по 60%. Това не е нещо, по което могат да се произнасят учените. И последното нещо, което искам да кажа е въпроса за отчитането на социално-економическите критерии за разглеждането на тази мярка като мярка срещу обезлюдяването на районите. Тази мерка се разглежда като мярка кое, за а, борба срещу напускането на тези райони. А, района трябва да остане отворен, хората трябва да останат да живеят там, трябва да има целенасочена борба срещу обезлюдяването, трябва да има и други целенасочени мерки в развитието на селските райони, не трябва да се използва населението като критерий за обозначаването на районите, защото това е един фактор, който се променя непрекъснато, а ние искаме да работим с перманентни критерии. И последния въпрос шампань. Да, наистина, там условията са много лоши, е, камениста почва, но пък е, те са много благоприятни за, за производството на шампанско. Именно за това беше въведена втората стъпка на усъвършенствените критерии, е, тъй наречения fine, fine tuning – е, и възможностите за преодоляване на неблагоприятните условия. Това вече е включено и е, шампань няма да бъде в картата, ако държавите членки правилно изпълнят това упражнение. Благодаря на представителката на комисията. Сега давам думата на докладчика господин Дорфман за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Радвам се, че всички изказвания на моите колеги са в една и съща насока. Е, така че за мен а, а, няма какво много да добавя. Беше споменато въпроса с фейсинг аут, с обезлюдяването. Сигурно трябва да се помисли за това при някои райони. Смятам, че последната забележка на колегата Дантан обръща внимание върху един проблем, че неблагоприятният район зависи също и от културата, която се засажда. В Шампания се съди растение, а, но също може да се каже и за Бордо. Бордо е толкова известен, защото е писъчлива почвата и ако искате а, да засадите, ще получите трагичен резултат. Тоест има връзка с, културното, с културата, която се съди в съответния район. Пек е посочен възможен е, подход къ, чрез така наречения fine-tuning. Социоекономическите критерии беше споменато за това. Аз в моят доклад се опитвам да въведа отново през задния вход метода fine tuning. Смятам, че е разумен за локално приложение. Социалната комисия също има добър доклад и на брюкселско ниво. Сигурно ще осъществиме добра, добър контакт между комисиите. Централният въпрос, който често се поставя е как да намериме точните райони. Това е централен въпрос. Трябва да определиме районите, които действително са такива. Това е политически въпрос. Селените трябва да имат чувството, че системата е справедлива, че са определени правилните райони като такива с неблагоприятни условия. Благодаря за сътрудничеството на комисията, за сътрудничеството на секретарията. Радвам се за предстоящата работа през следващите седмици по е, представяне на измененията от колегите. Благодаря. Благодаря, господин Дорфман. Припомням, че срокът за изменение е 12 часа на 4 февруари. На 16 и 17 марта ще гласуваме в комисията, а след това пленарното гласуване ще е през април. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада за а, зелената а, книга на комисията за е, управлението на биоотпадъците в Европейския съюз. Салваторе Карона е докладчик, давам му думата. Благодаря, господин председателю. Вече имахме възможност да обсъдим е, тематиката. Всички колеги разполагат с документа. Той сега вече е, фигурира и съществува на всички езикови варианти. Зная, че тази вечер не ни остава много време още. И за това, ако ми позволите, е, съвсем накратко ще се спра на основните въпроси, засегнати в документа. Първият аспект, който е от основополагащо значение и върху него съм се опитал да изградя цялото становище, е свързан с управлението на биоразградимите отпадъци. Т.е. трябва да имаме устойчив цикъл на управление на отпадъците. Това е вярно и за опазването на ресурсите, както и за намаляване на общото отражение от преработката на отпадъците. Данните на Европейската агенция за околната среда са красноречиви. Над 41% от твърдите отпадъци просто се депонират което разбира се има своята цена. Цена за околната среда, цена за здравето на хората и всичко останало, което лесно можете да си представите. Депата и депонирането винаги са били най-нежелания метод за изхвърляне на отпадъците. Това трябва да бъде само крайно средство. И е, за това е, нашето становище е, ще бъде опит е, за анализ на е, възможни осъществими альтернативи, които да превърнат депонирането наистина в крайно средство, използвано в абсолютния минимум. Също така, друга възлова тема, третирана в доклада, е превенцията, предотвратяването това е основна предпоставка за ефективното управление на отпадъците. Ако погледнете иерархията на отпадъците, превенцията също има водещо място. Така че се опитвам да обърна внимание преди всичко върху рециклирането и компостирането. Както знаете, бъдещето на селското стопанство до голяма степен ще зависи от проектите за опазване на почвите анаеробното преработване и компостирането могат да бъдат много добри варианти, както и голям принос за борбата с климата с промените в климата, а и така фактори, които ще допринесат за запазване на плодородието на почвата, на специално обработваната почва. Естествено, може да се използват отпадъците от реколтата за компостиране. Начинът по който обаче се събира органичната материя, органичните вещества, е много важен и той предопределя осъществимостта на компостирането, дали то въобще може да бъде извършено. И за това би трябвало да се закрепят тук цели на а, ниво Европейски съюз, както и комисията а, знае. Последното, което искам да кажа е следното. Нека не забравяме, че говорим за тема, която има много сериозни последици. Мащабен е проблемът. Ако погледнете годишното производство на отпадъци имаме между 65 до 100 милиона тона отпадъци от градините. Хората като си подрязват растенията в градините се получава този обем отпадъци. Също така имаме много голям а, обем отпадъци от храни. Говорим за десетки милиони тонове. А, наистина проблемът е мащабен. Само мащаба, като погледнете, разбирате колко е сериозно положението. И е, очаквам о, идеи от колегите, очаквам изменения, надявам се и на широка подкрепа. Благодаря на докладчика. Времето ни почти изтече. И не бих искал да е, притискам преводачите да е, е, работят извънредно, затова предлагам следващите записали се за изказване да говорят не повече от една минута. Госпожа Магинес, благодаря господин е, председателю. Няма да говоря по-дълго от една минута, защото всички сме много уморени. Е, поздравявам докладчика за задълбочената му работа по доклада. Имам някои предложения, по които се надявам да постигнем компромис. Два коментара. Първо, има малко безпокойство че е, компостирането се възприема като решение на проблемите с почвата. Е, всъщност, е, обема на компост, който можем да произведем и площа, върху която можем да го разтелем, са доста ограничени. Така че бих предложила тук докладът да бъде по-умерен. И второто ми безпокойство, което съм споделила. Може земеделската земя да се превърне просто в площ за депониране на компост. И би трябвало да имаме добри стандарти за качество на компоста е, и е, за биоразграждане. Има възможност в е, някои е, места е, да използваме канализационната система а, за отвеждане на отпадъци от хранителната верига. Може би това не е решение, което ще бъде универсално и общо приложимо, но тези, които имат проблеми а, с депонирането, са хората, които живеят близо до депата. Това е съвсем реален проблем за хората, които живеят а, до а, депата за отпадъци. Би трябвало обаче в съответните райони да има повече възможности а, за компостиране. Само не бива да забравяме, че дори когато съоръженията са много добре изразени, живеещите наоколо могат да имат проблеми и с компостирането. Това е, е така идея за усъвършенстване на доклад. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за това становище. Накратко искам да кажа следното че е нужна законодателна инициатива в тази област и широк обмен на мнение в Европейския съюз, за да се стигне до ефективно биоменеджмент. Важно е да разговаряме в нашата комисия по тази тема, тъй като правилното третиране на биоотпадъците има голямо значение за почвите, по-специално за водопоемането на почвите и за съхранението на въглероден диоксид. Депонирането на биоотпадъци е последната опция. По този начин екоциркулацията ще бъде прекъсната и ще се загуби връзката. Затова биоотпадъците само тогава трябва да бъдат изгарени когато могат да допринесат за спечелване на енергия. Но това е последна възможност, за да не се прекъсва а, кръговрата в природата. В Германия имаме регламент за биоотпадъците, високи изисквания. Ние сме за пример, така да се каже. Благодаря. Mulțumesc, domnul Hausling. Благодаря. Господин Хауслинг, една минута. Съвсем накратко благодаря. Аз, за разлика от моята предшестваща изказала се сънародничка, смятам, че ние трябва да действаме. Не можем да си позволиме да депонираме е, суровини, както се установява в много случаи. Изгарянето само в определени сфери на третирането на биоотпадците може да се използва. Според мен е много повече трябва да се концентрираме върху използването на биогаз. Точно при отпадъци от храни технически не е проблем. Има голям напредък в техниката в тази област за използване на органични суровини, колкото се може повече и да бъдат третирани е, преди това в е, биогазови инсталации. Благодаря. Mulțumesc și eu. Comisia este reprezentată de doamna Fras. Благодаря. Комисията е представена от госпожа Франс. Нямаме много време, така че много ви моля, опитайте се да не говорите повече от една минута. Благодаря. Съвсем накратко, без да се впускам в подробности по всички коментари, които много внимателно си отбелязах и които ще ни помогнат в бъдещата ни работата. Комисията приветства тази интересна тема и а, ние а, ценим високо подробния анализ, който е направен в доклада. Благодаря за подкрепата, за много от проблемите, които бяха повдигнати в Вселената книга. Виждаме, че има много общи пунктове между нас. Искам само да посоча по-специално няколко неща, които се радваме, че виждаме в проекто становището, именно използването на иерархия на отпадъците, подкрепата за рециклирането и компостирането и а, признаването на биологичните отпадъци като важен енергиен източник и като а, фактор а, е, и като фактор за подобряване на качеството на почвата, както и необходимостта от въвеждане на стриктни критерии. Ние очакваме становището на комисията по важността на доклади, на доклада. Благодаря на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за техните изказвания. Разбирам, че сме съвсем на края на заседанието. Не искам да се впускам в подробна дискусия е, на всяко изказване. Естествено, ще има нужда от допълнителна информация и съвсем определено ще включа идеите, е, които бяха на представени тук в материал, за да може да бъдем ние да бъдем съвсем конкретни. 2 февруари, 12 часа край, се, край срок за измененията, 22 февруари 2010 година. В, поточка разни имаме едно съобщение. Вчера след обед координаторите решиха да одобрят позицията на парламента по доклада на господин Сикерски във връзка с помощта за хора в необлагодетелствено положение. Ние предлагаме на пленарното заседание да приеме становището през март 2009 е, година, който отговаря на е, изискванията по Лисабонския договор. Следващото ни заседание ще се проведе на